Така, добър ден, госпожи и господа. Добре дошли отново на заседанието ни за следобед. Точка 13. Обмен на становища с членове на Новозеландския парламент във връзка с взаимната търговия и инвестиции. Джон Хейс е непосредствено вляво до мен. Джон, само момент да погледна а, личните ви данни. Кога сте роден? Вие сте а, председател на а, Комисията на, по външни работи, отбрана и търгови. Фил Гон е, е вдясно, е, е пак вляво от мен. Той редовно участва в нашите търговски заседания с Нова Зеландия. Знаем го от времето, когато беше търговски министр. Пол Хатчинсън е седнал сред аудиторията и Су Уилям Сио. Това са четиримата депутати от Новозеландския парламент. Добре дошъл, казвам и на посланика Виталис. Целта на е, нашата среща сега е да разискваме търговските инвестиционни отношения между Европейския съюз и Нова Зеландия, е, сътрудничеството между парламентите, като го поставим в по-глобална перспектива. Е, откритостта на Нова Зеландия към международната търговия е известна. В момента се водят преговори по споразумения, които обхващат голяма част от земното кълбо. Имате споразумение за свободна търговия с Китай, Тайван, Русия, Белорус, Казахстан. Имате и митнически съюз. С някои държави очаквате бъдещи по-тесни отношения в азиатския регион на основание на споразумението. бързичко се движим. Ние в Европейския съюз може много да се получим от вашата проактивна търговска политика, от успешната ви реформа в земеделския сектор, както по-рано казахме. Земеделието в продължение на дълги години беше гръбнак на работата в нашата комисия. Аз съм силно убеден в необходимостта от реформата на сектора. Сега има доста възможности още повече. Естествено, има и място за задълбочаване на взаимното тяхното ни сътрудничество на ниво рамково споразумение. Преговорите започнаха това лято и се надяваме, че те ще вървят в правилна посока, но бихме искали да бъдат и по-съдържани, съдържателни. На 12 септември парламентът даде своето съгласие за изменение на а, е, споразумението а, е, за взаимна търговия в частта му относно а, е, оценката на съответствието. Сега, разбира се, интересно е да чуем какво ще ни кажете и вие, но мисля, че всички ние тук разбираме какво е значението на търговията, особено в економическо търговския климат по-настоящем. Аз винаги съм бил убеден, че търговията е по-качествен инструмент от помощта и във всички случаи взаимните споразумения са така въпрос на бъдещето. Ще ни е интересно, разбира се, е, да чуем каква е и вашата позиция, т.е. какво според вас е бъдещето. Благодаря. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря, че ни поканихте е, да дойдем тук с делегация в Европа, както знаете. Аз е, ще се придържам към едно промещение обещание, което направих преди е, месец на парламентарна среща на АСЕМ е, в Лаос. Е, заедно с Австралия, Русия и Миянмар, Нова Зеландия се присъедини към АСЕМ миналия месец. И на тази среща аз погледнах колегите от Европа, от другата страна на масата и е, си е, казаха, те сигурно си мислят, че ние винаги е, обръщаме гръб на Европа. И им казах тогава, не, ние не ви обръщаме гръб, след месец ще имаме една парламентарна делегация с всички парламентарни партийни цветове на посещение в Европа и сега вече изпълняваме обещанието си. Мисля, че Изпълнението на нашите ангажименти е белек на Нова Зеландия, на нашата страна. Ние приветстваме възможността, особено на ниво контакти между парламентаристи, по-силно да се ангажираме с отношенията с Европейския парламент и с националните парламенти на държавите членки. Днес сутринта идваме от Дания. А освен това ще посетим още две столици на държави членки е, през следващата седмица. Нашите колеги са провеждали качествени срещи и в миналото, но сегашната възможност е наистина прекрасна да се срещнем като комисия с комисия тук в Брюсъл, Брюксел. И аз е, искрено се надявам, че това ще е първата само от поредица а, е, срещи, периодични срещи. А, е, ние а, е, сме на около 27 часа разстояние с самолет от вас, но Нова Зеландия и Австралия са две общности, които живеят, така да се каже, на другия край на света, но имат много пряка връзка а, с Европа. А, споделят с нея ценности в областта на правата на човека, околната среда, търговията Знаем, че можем да си говорим очи в очи без препятствие. Знаем, че споделяме аналогични ценности и винаги сме смятали, че връзките с Европейския парламент са от основно значение. Спомням си, е, че в по-ранни години на своята кариера е, в дипломатическата е, сфера съм носил куфарите на доста дипломати, тръгващи за Европа. А освен това, след подписването на Лисабонския договор, контактите между парламентаристи придобиват все по-голямо значение, особено в областта на търговската политика. Ние през Лятото това бе потвърдено, когато вашият парламент гласува против договора АКТА. Това иллюстрира значението на вашия парламент. Нали, не мога да кажа нищо за съдържанието на самото споразумение на този етап, но явно, че вие имате значение в формулирането на търговската политика и много се радваме, че имаме възможности за тези контакти като парламентаристи а, на равна нога. А, е, търговската политика на Европейския съюз е от огромно значение а, за Ново, Нова Зеландия също така. И това е така, откакто се помня. А, със сигурност така и ще остане а, дълго време за напред. Първо, защото а, това е, е много важен пазар за нас. Трети по големина за нас след Австралия, Китай и Съединените щати. В исторически план беше най-важен пазар дори, но отстъпи на задна позиция поради две основни причини. Това, че ние диверсифицирахме и освен това, защото имаме един възход на Азия. Хюгов беше Филгов беше министър на времето, когато беше взето решение за диверсификация. Тогава минахме през известна криза, както и вие казахте, господин председателю. Ние направихме голяма земеделска реформа. Всички субсидии ги махнахме за една нощ. Просто нямахме друг избор. Нашите производители успешно извършиха диверсификацията и на пазари, и на партньори. И мога да ви уверя, че това е, откриване на страната към международния пазар е, доведе до е, огромни постижения в областта на производителността на земеделския сектор. Много повече отколкото това го наблюдавахме в промишления сектор. Разбира се, земеделието остава ключов елемент на нашия търговски профил, така да се каже, но все пак днес, говорейки за Нова Зеландия, виждаме, че ние предлагаме много нови услуги на нови пазари, голяма част от тях в Азия, разбира се, първо защото ние сме близо до Азия и второ защото тези пазари претърпяха, както каза, голям възход. Имаме много сериозна система от споразумение за свободна търговия с азиатски страни, седем на брой в момента, включително това с Китай, договорено от Филгов. И е, ние бяхме първата държава е, от е, ОИСР, която сключи търгова, такова споразумение. ще е, сключим е, и е, договор е, за регионално сътрудничество, е, където ще бъдат е, страни 16 а, държави, около половината от населението на света и около 40 трилиона евро а, общ БВП ще бъдат представени в това споразумение. Естествено, Европейският съюз а, има собствени търговски отношения с Азия като договаря споразумение за свободна търговия и е сключил такова с Корея но не би трябвало да коментираме доколко важни са отделните споразумения за свободна търговия. Важното е, че в областта на търговията и Европейския съюз и Нова Зеландия имат допирни точки. Преди всичко те се придържат към необходимостта от открити, предсказуеми и справедливи правила в международната търговия. Нова Зеландия беше е, член-основател на ГАТ заедно с държавите членки на Европейския съюз и ние е, на много кръгове е, от преговорите по линия на ГАТ и СТО сме се ползвали от така водаческата функция на Европейския съюз. Нали, притеснява малко това не, умение да се постигнат успехи на а, кръга а, в Доха. А, има и някои други а, така а, неблагоприятни а, обстоятелства а, и за това смятам, че е неуместно да се а, съпоставят различните споразумения за свободна търговия. Без, без общи правила не може да се реализира техния потенциал. Европейският съюз е бил а, с ключово значение в изграждането на правила за международната търговия. А, може да имаме разногласия по, някои, по някои въпроси, но като цяло много се ползваме от водачеството на а, Европейския съюз. Ние споделяме с вас един общ дух за това, че е, системата на многостранна търговия трябва да бъде запазена и усъвършенствана. Много важно е, е че Европейският е, съюз е, е, запазва водещите си позиции. В Азия ние се нуждаем неотложно от вашето водачество, от вашата ангажираност. Разбира се, ще продължим преговорите е, с отделните страни. Това е, може да се приветства. Въпреки, че е, ние не сме сред страните, с които вие водите преговори за такова споразумение в момента. Надяваме се, че ще продължат преговорите, но все пак двустранните преговори не са заместител на глобалните процеси, които гарантират спазване на правилата от всички страни и спазването на тези правила от всички тук виждаме известна роля а, на сътрудничеството между Европейския съюз и Нова Зеландия. Ние имаме обща култура, общи представи за демокрацията, общи парламентарни традиции. Ние приветстваме е, вашето внимание към нашия регион и бихме искали да използваме тази среща и други бъдещи възможности, за да обсъдим начините на съвместни действия. Нека си помогнем взаимно, за да е, стимулираме е, своето значение е, в регионалната търговска система, там където се намираме, като разбира се допълваме това, което се върши в СТО. Ако мога да допълня само едно, Нова Зеландия и Австралия са два големи приятели на Европейския съюз в южното полукълбо, далеко от вас, но ние сме и по-близо до Азия, отколкото сте вас. Така че това си струва да бъде продължено като сътрудничество, независимо дали се срещаме в Брюксел или в Нова Зеландия. Благодаря ви още веднъж за поканата. Готов съм да отговоря на въпросите, които бихте имали. Благодаря, Джон. Вече имам списък с желание желаящи за изказвания, но искам да попитам дали някой друг от вашата делегация не иска да се изкаже. Да, благодаря много, господин председател, уважаеми дами и господа. Може би знаете, че ново, е, Нова Зеландия е много далече. Ние сме на 18 000 км от вас, е, но много от нас са произлезли от Европа. Имаме е, сходни институции, общи ценности. Винаги сме работили в тясно сътрудничество с Европа. И наистина, като бивш външен министр, когато се срещах на всеки 6 месеца с, с европейско, председателството на Европейския съюз, това почти нямаше никакви никакви различия между нас в целите и задачите ни парламентарните връзки, които установяваме тук, а, във връзка с, с Деня на премирието. в Първата световна война а, загинаха 8000 е, новозеландци. Тогава, когато идваме в Европа и ви казваме, че ние сме един от най-силните ви поддържници. Да знаете, че го казваме от сърцето си, защото а, наши младежи са се борили и са загинали тук на европейска почва. От гледна точка на почвата, позволете ми да повторя някои от нещата, които каза колегата Джон Хейс. Първо, ние много силно вярваме в многостранния аспект. Скоро бях в Женева и стигнахме почти до постигане на а, завършването на кръга Доха беше трагедия за всички държави в света, но главно за развиващите се страни, че не се стигна до завършване на тези преговори. И аз трябва да кажа, че тогава имах много, добро, много добри връзки с Питер Мандълстам, който беше тогава комисар по търговията и би трябвало наистина да премахнем търговските бариери между държавите, не само в двустранен порядък. И това може да се направи само от Световната търговска организация. Ние не трябва само да очакваме приключването на кръговете на преговорите на СТО, трябва да създадем споразумения за свободна търговия. Едно от такива споразумения беше беше сключено с нашия посланник от нашия посланник в Брюксел между Австралия и Нова Зеландия и държавите от АСЕАН. Това е едно много качествено споразумение с раздели за търговия и работна заето, за да може също така да се а, спазват екологичните стандарти. Всичко това беше едно много ефективно споразумение. Но друго споразумение, което аз лично съм подписал, беше през април 2008 година споразумение за свободна търговия с Китай. Ние сме единствената държава на ОИСР, която има такова споразумение. Премахнати са 19% от тарифите. И в резултат на всичко това, през 4 години след подписването на това споразумение, износ се отруи от близо 2 милиарда до 6 милиарда долара. Имаме споразумение за свободна търговия с високо качество, с а, Нова Зеландия, а, Чили, а, Бразилия и редица държави също така с Штатите, Канада, Мексико, Виетнам и други. И отново в това споразумение и във всички споразумения целта е тези споразумения да бъдат от, с високо качество, защото много споразумения за свободна търговия действат добре в двустранен порядък, но създават объркване в многостранен порядък порядък и е, като една приятелски настроена държава е, на Европа не бихме могли да работим за е, споразумение с АСЕАН, Австралия, Нова Зеландия и Европейския съюз. Готови сме да работим с вас, за да улесним такова споразумение за търговия. Важно е да има такива споразумения с, а, а, в контекста на регионалното партньорство, включително с Индия, Корея, Япония. Много е важно да не се дискриминира и Индия и най-бързо развиващия се економически регион в света. И накрая искам да кажа, че тогава, когато на, в, в миналото новозеландски е, министри идваха в Европа, това беше за да се извоюва една по-облагодетелствена позиция по отношение на Обединеното градство и това беше травматично. Сега ние сме се диверсифицирали, търговията ни не е вече преимуществено с, с а, Великобритания и а, нашата страна вече не е а, с, с командните економики от източен, източноевропейски е, вид е, а, премахват се субсидиите в селското стопанство, нашата система на субсидии навреди на селското стопанство, защото селските стопани а, произвеждаха заради субсидията, а не заради пазара. И сега обаче те се приспособиха и а, търгуват със света, без, със света без абсолютно никакви субсидии за селското стопанство. И те произвеждат а, така, както трябва да се произвежда. И това е много важно от екологична гледна точка. Благодаря ви за възможността да сме тук с колегите, да се надяваме, че това може да бъде една основа за укрепване на нашите отношения с Европа във всички сфери, особено в търговските отношения, защото нашите държави имат толкова много общо. И в заключение искам да кажа, че Имало едно време, когато Европа се плашеше от селско-стопанската продукция на Нова Зеландия, но ние толкова сме се диверсифицирали, че вече не сме заплаха за производителите на, от Европа. Ние бихме желали едни и същи условия да се прилагат и по отношение на нашата продукция, която влиза в Европа. Председателя, благодаря. Да, Фил, прав си. Аз бях част от делегацията на Съюза на фермерите и ние наистина въведохме законодателство, което облегчи нещата. И сега искам да приветствам Пол Хачинсън който е член на Комисията по външни взаимоотношения, отбрана и търговия. Е, искам да кажа, че ще започнем гласуването точно в 4 часа. Микрофон, моля. Thank you so much. Благодаря ви. Много се радвам на привилегията е, да посетя Европа. Аз представлявам е, селския електорат, подобно на колегата. Е, и една от характеристиките тук е, че ние сме най-големият производител на лук в Нова Зеландия, като 50% от нашето производство отива в Европа. Така че, отново подобно на колегите, Навлизането в пазар като вашия е от огромно значение за нас. И когато говорим за мита, бихме искали те да не са много. На времето бяха значителни митата и ни затрудняваха при конкуренцията. Трудно беше да се справим с тази допълнителна бариера. Искам да кажа, нещо, което има е, значение е, за е, културните, исторически и економически отношения между Европейския съюз е, и Нова е, Зеландия. Е, дори в последно време много новозеландци идват в Европейския съюз за да учат след като завършат висше образование, да специализират. Аз самият съм направил това. Е, и след това се връщаме в е, е, Нова Зеландия. Много важно е да продължаваме да обменяме студенти по този начин и се надявам, че Именно така ще а, съумеем да разширим връзките си всички държави членки на Европейския съюз, защото именно културните и исторически връзки а, са основата на отношенията а, между нас. А, както, разбира се, напоследък ни свързва и нашият глад, който ни накара да диверсифицираме търговията си. Искам да кажа и още нещо. В Нова Зеландия ние извънредно много уважаваме визията на Европейския съюз. Визия, свързана с зачитането на правата на човека, с справедливостта, с отстояването на ценностите, свързващи всички хора. И е, ние е, далеч, колкото и далеч да се намираме е, в южната част на Тихия океан, е, смятаме, че това са съвсем видими и осезаеми ценности. Те могат да бъдат отразени и в други региони на света, например Азия, където подобни ценности не са така дълбоко пуснали корени. Както and in some respects feel a little uncomfortable Както Фил Гох каза, ние имаме е, цял спектър от споразумения за свободна търговия, но много важен елемент, който можем да заимстваме от вас е, е обвързването на тези споразумения с изискването за спазването на правата на човек. Европейският съюз може много да ни помогне с стремежа си да гарантира спазване на основните елементи и белези на неговата култура. Това е вдъхновяващо за нас. Благодарим ви и очаквам с нетърпение предстоящия разговор. Uh, uh, Позволете ми първо да ви поздравя и да кажа колко се радвам и за каква чест е за мен да бъда тук. Това, което искам аз да кажа, е да подкрепя това, което казаха колегите. Ние гледаме на вас с, а, а, уважение и а, възхищение, защото вие се справяте наистина с големи предизвикателства. Търговията е важна част от причината за нашето присъствие тук, но това не е единствената причина. Като приятели, които сме на другия край на света, ние имаме общи ценности в сферата на опазването на околната среда. Тихоокеанския регион, е регион, в който ние много работим и е, ние се занимаваме с екологичните проблеми на много от по-малките държави. Друг проблем е регионалната сигурност, развитието и възможността държавите от малките островни държави да се справят с целите на, за развитие на хилядолетието. И вие имате опит в тези сфери, който може да бъде полезен за нашата част на света. И това е една възможност, която не би трябвало да изпуснем. Ние, е, е, вие имате опит, който е, ще ни бъде полезен. Ние имаме опит, който може да бъде полезен на вас. Благодаря ви за тази възможност. За сега ще дам дума думата на Готли Христов, която е ръководител на която е ръководител на групата за търговски отношения с, с е, Нова Зеландия. Скъпи колеги от Нова Зеландия, в парламента цари многоязичието. И така както вие подчертахте, че се радвате, че сте днес при нас, така и ние с най-голямо удоволствие ви приемаме. Още повече, че това, което посочихте, че споделяме едни и същи ценности, е толкова явно, че просто няма нужда да бъде подчертавано непрекъснато. В качеството ми на член на групата за наблюдение – е, аз мога да кажа, че е, наистина няма някакви истински проблеми. Могат да се направят някои стъпки в посока напредък, за да бъдат подобрени още повече отношенията, но наистина ние не можем да говорим за някакви големи е, трудности или спорни моменти в нашите отношения. Бихме желали добрите отношения, които сме изградили, да ги продължим и в бъдеще и да ги разширим. Това, което ми направи впечатление във вашето изказване е обменът на млади хора, обменът на работници и изобщо на а, работещи лица с Европейския съюз, смятам, че ние можем конкретно да подкрепим тези инициативи. Като трябва да посоча, че за редица германски млади хора Новозеландия в момента е много привлекателна цел за отпуска. Много от тях отиват там да прекарат отпуската си. Преди няколко години е, основната цел беше Африка, след това Австралия, а сега Нова Зеландия е цел номер едно сред нашите млади хора в Германия. Както вие, така и ние в Европейския съюз, е, мисля, че говоря от името на всички колеги, споделяме е, многостранния подход. Многостранният подход поглед към а, търговските споразумения. Разбира се, трябва да посочим, че а, дори и да съжаляваме много, а, кръгът Доха не беше а, най-големият успех в последно време. Трябва да кажа, че тук а, трябва да бъдем реалисти и да разглеждаме а, този кръг от преговори като а, един етап. А, има достатъчно многостранни и двустранни споразумения, които са добри. И естествено а, трябва всичко това да бъде мислено на равнището на Световната търговска организация. Смятам, че на това равнище нещата могат да се уредат по-добре. Предвид ограниченото време, искам да задам един конкретен въпрос и то е следният. Вие имате споразумение за свободна търговия с Китай и водите активни преговори с азиатски партньори. Бихте ли могли да споделите малко от вашия опит по време на преговорите с Китай? Географски погледнато, вие сте много по-близко до този регион и наистина би било прекрасно, от е, един повече или по-малко сходен аспект, но от една доста различна географска позиция да научим за вашия опит. И ми позволете един последен коментар. Много ми хареса, че тъкмо през месец ноември, когато е, си спомняме за цялата катастрофа 14-18, е, точно тогава вие говорите за мира и това е прекрасно. Е, това са мои наблюдения. Ние твърде е, лекомислено се отнасяме към тези неща в Европа. Мислим си, че нещата са били и ще бъдат както до сега. Добре е, че ни припомняте обратното. Благодаря ви. Бернт. Благодаря. Бернт. Yeah, Благодаря. Мисля, че предвид ценностната ориентация няма разлика и потенциалът за конфликти е наистина много ограничен. Радостно е, когато погледнем от геополитически аспект света, е, да установим, че на другата страна, в другия край на земното кълбо, има място, е, което е, споделя нашите е, ценности. Така че мисля, че това е една от най-положителните постижения както от ваша, така и от наша страна. Вие говорихте за двустранните търговски споразумения, които сте сключили. Още веднъж питам, как изглеждат нещата с инвестиционната част на тези споразумения. Съзнавам, че Австралия изпитва особени трудности да сключва инвестиционни споразумения – защото разглежда това като голяма намеса в националния суверенитет. Как изглеждат нещата в Нова Зеландия? Има ли някакви подобни резерви по отношение на инвестиционните споразумения и изобщо как бихме могли да разгледаме този въпрос във вашия контекст? Благодаря. Благодаря, госпожа Десърнес. Благодаря господин председателю. Добре дошли. Много се радваме, че можахме да чуем а, вашите становища. вие сте много близки, много изнасяте в Европейския съюз, най-вече земеделски продукти. да, вашето месо е прекрасно, но и френския лук си го бива. А не шега, не се шегувам. А, вие може би субсидирате нещо. Но аз искам да се спра на а, два въпроса. Когато става дума за свободна търговия а, с Китай, а, имаме проблеми. Какво мислите за подценяването на а, техните продукти? А, когато говорите а, за увеличаване на износа в Китай, а, мислите ли и за увеличаване на вноса от Китай на ваша територия? Това е интересно. Това е а, първият ми въпрос. Вторият е по-обширен, ако желаете. Вие сте а, в географска част на света, където и е, имате по-тесен контакт, ако мога така да се изразя, с растежа, отколкото Европейския съюз. Е, вие какво смятате за економическите перспективи за развитие и е, как виждате в тази връзка Европа от мястото, на което се намирате? Благодаря, гос... госпожо Десърнес. Трябва да кажа, че имаме още трима оратори, записали се в списъка. Мърфи, Демендес и Мартин. Приключвам списъка, за да е, могат нашите оратори да отговорят на зададените им въпроси. по Мърфи. Благодаря, благодаря и за направените изказвания. Имам два въпроса. Първо, може би знаете, че преди няколко месеца Европейският парламент гласува против акта след доста големи протести в Европа. Милиони хора подписаха петиции. Ние се опасявахме, че това споразумение ще застраши свободата на словото, на общуването. Доколкото разбирам, Нова Зеландия през октомври 2011 година е подписала акта, но още не е ратифицирала споразумението. Е, споразумението, за да влезе в сила, се нуждае от 6 ратификации до май 2013 година. Е, сега, е, може би, ще бъде започнат процес на консултации и въпросът ми е докъде са стигнали нещата, какво е състоянието. Зная, че е, постоянната комисия на Федералния парламент на Австралия, която е натоварена с разискване на международните договори, е препоръчала да не се извършва ратификация от Австралия, докато не се направи анализ на економическите и социални разходи, свързани с изпълнението на е, това споразумение. Тоест, искам да попитам докъде сте стигнали и какво правите във връзка с ратификацията на акта. А, вторият ми въпрос е във връзка с споразуменията за партньорство. Доколкото разбирам, в Окланд ще бъде следващия кръг на преговорите през месец, след месец. тук ще задам следния въпрос доста критики се отправят към тези процеси, така както имаше критики и срещу акта за това, че няма прозрачност, не се разкрива съдържанието на документите и това не позволява да се състои реален дем... реално демократично обсъждане, реален демократичен дебат. Какво мислите в тази връзка? Това е чисто процесуален въпрос. И второ, по съдържание. Организациите на гражданското общество и синдикатите в тези споразумения за партньорство откриват някои дефекти, например при решаването на споровете, които лишават обикновените хора от възможност за влияние като че ли тези механизми за решаване на споровете могат да доведат до отслабване на влиянието и значението на законодателството за опазване на околната среда. Има някои течове на информация, които предполагат, е, че може в резултат на такива споразумения да се застраши достъпът на е, хората в Нова Зеландия до е, генерични лекарства, които са по-ефтини. Също така се поставят въпроси във връзка с генетично модифицираните храни. Какво бихте коментирали в тази връзка? Благодаря, господин Демендес. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще посоча следното. И ще отправя думите си към нашите колеги и парламентаристи от Нова Зеландия. Аз съм член на този парламент, е, член съм на делегацията за Китай и делегацията за Австралия и Нова Зеландия. Преди два дни се върнах от Пекин, от Китай и е, бих искал да попитам дали е, според вас има паралел, има сходство между е, позицията на Австралия и Нова Зеландия – във връзка с АСЕАН. Съществува документ на австралийското правителство. Този документ в Китай официално е бил тълкуван чрез декларация на партията и правителството, т.е. чрез официалните е, органи на пресата тотално отваряне на Австралия към Китай, не само в търговската, но и в економическата сфера, в финансовата сфера и също така в културната сфера в Китай. Това се тълкува така, като че ли Австралия се обръща изцяло към Китай и обръща гръб на Стара Европа. В настоящия момент – знаете, че положението при нас не е толкова добро. Има подобен инструмент а, и документ в Австралия. Как виждате вие тези неща? Сега Дейвид Мартин. Разбирам, че няма време, ще бъда кратък. Мисля, че наистина е чест на и е много добре за колегите от Нова Зеландия, че Пекин е по-близък до Аукланд. Така, имам два кратки въпроса. Е, аз съм съгласен с, сключването на едно бъдещо споразумение между Нова Зеландия и Европейския съюз, но е, съвсем определено е какъв ще бъде вашия офанзивен интерес. Вие искате да изнасяте селско-стопански продукти, но какво можете да, каква може да бъде вашата дефанзивна политика, какво можете да приемете от Европейския съюз, то би трябвало естествено е, да бъде аргумент за а, бъдещите преговори. Един втори въпрос. На мен ще бъде много интересно да Фил Гоф да каже какво а, мисли за споразумението а, и за преговорите преди 4 години в Женева. Може би а, ще бъде много интересно, ако за 60 секунди може да каже всъщност какво се обърка там. Може би това е един от най-уместните въпроси. Добре, сега имате 10 минути общо. Аз съвсем набързо ще се опитам да отговоря на госпожата, която зададе първия въпрос. Извинявайте, че не ви знам имената. Китай е на 12 часа с самолет от Нова Зеландия, 24 часа е до Лондон. Ние сме конкуренти, ние сме 4 милиона, Значи, ако нашата економика не е заплаха за никого, но а, ценността ни с Китай беше възможност да се създаде е, едно, едно споразумение за свободна търговия, е, което да бъде нещо като упражнение за е, подобно споразумение с други по-големи сили. Нашия експорт за Китай се увеличава с 3,4 милиарда долара всяка година. Това наистина много. И това може да бъде намерено, разбира се. Сега, връщайки се а, към въпроса за инвестициите, за нашите търговски отношения, ние Имаме една напълно открита инвестиционна политика. Всеки може да дойде и да инвестира в Нова Зеландия, защото на нас ни трябва капитал. Политиците не пречат на е, и не се намесват е, в обменния курс. Това се определя от е, а, от Националната банка. А, а, напълно сме конвертируеми. Трябва да преминете, ако искате да инвестирате, през Агенцията за чуждестранни инвестиции и нямате проблеми. И сега, вече като политик, мога да кажа, че китайците, които идват да купуват а, а, ферми, създадоха проблем. И а, имаше например, брожение да се спре Джеймс Камерън от Канада да купува недвижима собственост в Нова Зеландия. Може би имаме известна ксенофобия. Това, което е важно обаче, е, че закона се прилага и а, всъщност решението да се продажват ферми е въпрос на интегритет. И сега въпрос за по-добрите взаимоотношения, търговски взаимоотношения с Китай. Ние а, има, даваме възможност на отделни предприятия, например ако някой е измамен от китайски купувач, да нямам, а, нямахме възможност да се ангажираме с тях, но сега вече можем да го направим чрез споразумението за свободна търговия и това е нещо много важно. Също така, а, от гледна точка на моите избиратели, някои от които са лозари, а, тяхното споразумение, например, те отиват в Китай, ангажират се с китайски бизнесмени, 4-5 пъти увеличават производствените си възможности. И това са процеси, които помагат на нашите Предприятия и това а, се ускори и разшири след сключването на търговското споразумение. Някой забравих кой а, попита за чуждестранната помощ. Говорихте за TPP а, и за акта. Тези споразумения всъщност от гледна точка на цените в Нова Зеландия ще бъдат е, обект на преговори, които ще се водят е, от е, хора във външното министерство, хора от кабинета. От време на време нашата комисия получава информация за това какво става. Така че имаме из, известен парламентарен контрол а, в нашата комисия, в процесите, които се случват в цялата страна. Ние а, можем да кажем, че процесите са почтени, те са обект на парламентарен контрол на нашата комисия. Например, в китайските взаимоотношения имаше и едно споразумение с Малайзия И нашата комисия направи известни препоръки за реципрочност. И накрая ме помолихте да кажа за Китай, Австралия и Нова Зеландия. Мисля, че това, което всички ние трябва да разберем, че макар, че сме далече, ние сме обвързани един с друг. Ако спреш да продаваш, да, да купуваш от а, Китай, ако Китай спре да а, купува м, въглища и а, други неща от а, а, Австралия, Китай ще има проблеми. И общо взето, ако кихнете вие, ние се разболяваме и обратно когато зададохте въпроса за това какво ще спечели Европа от това, ние а, наистина работим почтено. Ако ние се ангажираме с някакво споразумение, а, аз мога да кажа съвсем честно, че ние съвсем ясно разбираме значението на този парламент за установяването на едно рамково споразумение между Нова Зеландия. И а, ние сме тук, ще, ще дойдем пак и пак ще ни виждате, защото наистина ние сме ангажирани с, то, с идеята да се а, сключи споразумение с Европа, за да може то да стане едно пълно споразумение за свободна търговия. На нас не ни харесва това, че сме една от само 9 държави, които продават на вашия пазар на непреференциални условия. Една минута, така че наистина кратко. На въпроса на Дейвид Мартин защо не се стигна до успех по въпроса, който той зададе. Ами, вашите не винаги е, имат желание да бъдат така настроени за постигане на компромис в общо благо. Макиявели е написал едно произведение. Принцът, може би сте запознати с него хората, които са бенефициери на новата политика и групите все още не са създадени, а тези, които е, отстояват особените си интереси, са на лице. Е, проблемът е, с Световната търговска организация е, че тъй наречените vested interests, тези, които имат стародавни търговски интереси, са представени, а онези, които трябва да отстояват собствените си права в противове, все още не са създадени. По отношение на отношенията с Азия, развитието на отношенията с тях не означава, че ние се отказваме от отношенията си с старите приятели. Ние високо ги ценим. Е, светът, може би, е двуполюсен, ако погледнете Китай и Съединените щати, но смятаме, че при тези два полюса е много хубаво, че Европейският съюз колективно гарантира такова влияние, наличието на такова влияние, че балансира противоборството между двете суперсили. Ние ще продължим да търгуваме с вас. Искам само да кажа на Пол в отговор на последния му въпрос, Пол Мърфи. Е, полезно е да има е, ред е, за успорване. Защото вие имате върховенство на закона, а страната, с която търгувате, може би няма този принцип на върховенство на закона. Трябва да можете да защитите вашите търговци но когато договаряте споразумение за партньорство, трябва да се съобразите с суверенното право на всяка държава да приема собственото си законодателство и да извършва регулиране, правно регулиране, когато се опира до защита на обществени интереси и околната среда. Съжалявам, че толкова кратко бях принуден да отговоря, но като че ли времето ни наистина свършва. Председателят, благодаря от името на всички членове на нашата комисия, благодаря на колегите, колегите от е, е, Нова Зеландия Джон Хейнс, Фил Гоф, Пол Хътчинсън и е, господин Уилям, както и на посланика. Благодаря ви. Мисля, че дискусията беше много интересна, много открита, а в нашата комисия ценим откритостта. Uh, Госпожи и господа, ако обичате, надявам се, че картите ви за гласуване са на лице. Ако не разполагате с карта за гласуване, моля да ни съобщите по какъв начин ще гласувате. Извинявайте, че малко закъсняваме, но ще започнем електронното гласуване в този момент. Първо, точка 14 прилагане на двустранната е, клауза за гаранции в областта на търговията с банани между Европейския съюз и Централна Америка. Както е, си спомняте, на 11 октомври индикативно гласувахме е, за изхода на двата успоредни процеса на дискусии а, е, и преговори а, е, във връзка с тази клауза, гаранционна клауза. Сега стигаме до окончателно гласуване, за да се стигне до споразумение на първо четене за изпълнение на тази двустранна гаранционна клауза и стабилизационния механизъм в търговията с банани между Централна Америка и Европейския съюз. Имаше две неформални е, тристранни срещи с Корепер. Е, Корепер подкрепи съгласувания текст на 31 октомври. Три резерви в съвета са внесени, но се очаква те скоро да бъдат снети. Във всички случаи, преди пленарното заседание, текстът е, ви се е, раздаде. Той е, в момента е, е в процес на преглед от е, юристите, лингвисти, съответните институции. Искам да благодаря на нашия докладчик, е, включително и на колегата Бернт Ланге. А, сега преминаваме към гласуване. There is only one... Има само един пункт, по който трябва да се гласува по компромисния текст на регламента. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Там има една липсваща карта. Благодаря. Край на гласуването. 18 за, 2 против, 3 въздържали се. Плюс 1. Значи 18-те гласа за стават 19. Точка 15. И, е, прилагане на двустранната гаранционна клауза и стабилизационния механизъм в търговията с банани е, между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Е, сега гласуваме окончателно с цел е, споразумение на първо четене е, за прилагане на тази гаранционна клауза и механизма за стабилизация в търговията с банани между Европейския съюз и Колумбия и Перу. Този регламент много наподобява предишния, който гласувахме, тъй като всъщност по двете досиета преговорите се водеха успоредно. Подлагам на гласуване и този проект отново електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20, 19, т.е. 20 гласа за, 2 гласа против и 3 въздържали се. Точка 16. улеснен достъп до заеми в подкрепа на интернационализацията за малките и средните предприятия. Ян Захрадил е докладчик. Компромисно изменение 6. За. Против. Минава изменение 24 по тази причина. От Пол Мърфи. За. Това ще проверим по електронен път, ако не възразявате. Мисля, че и не, че и телефон звъни. Електронно проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се приема. Изменение 44 и 25 заедно за против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за. Да. Против. Нека проверим по електронен път. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Вие за ли сте или сте против? Пита председателят. А, вие и не знаете. Значи се въздържат. Отхвърля се. Това е изменение. Компромисно изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 изменение. Съвместимо с изменение 7. За. Против. Въз... Нека проверим електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Въздържали се. Извинявайте. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за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 въздържали се, приема се. Компромисно изменение 42, т.е. изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, Въздърж... Нека проверим електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 50-то. Не, даже 52 то За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53-то. За против. Въз... Нека проверим електронно. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 54-то за, против. Не е, мал... не е съвсем ясно, затова нека да проверим с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отпада, отпада. Стигаме до 59-то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 Нека проверим електронно. Начало на гласуване. 70-то гласуваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 71. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 17 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 4. Those in favor. Изменение 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Изменение 14. За. Против. задържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Задържали се. Приема се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Мисля, че при... беше прието, но нека да проверим. Начало на гласуването е електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Я пък то било от мене, е, отхвърлено. Много се извинявам, казва председателят. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Не си вдигате ръцете както трябва. Проверяваме ЕНП не ми е ясно какво гласувате вие. Изменение 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И хубаво. То добре прието. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване на текста с измененията. Окончателното гласуване е с електронно. Е, е електронно. Край на гласуването. Приема се 23 на 1 гласа при двама въздържали се. <clears throat> Just one vote, isn't it? Oh, right. We'll now come to a vote on the draft. Сега преминаваме по втората Трето четене за микрофинансовата помощ на Грузия. 15 октомври беше крайния срок за внасяне на измененията. Няма изменения. Ще гласуваме на един път. Първо текста като цяло. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. И окончателното гласуване вече наистина е електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. 23 за, 1 против, 2 въздържали се. Преминаваме към точка 18. Трите възможности за формулиране на договори за на господин Суст има изменения, включително първоначалните 6 изменения, включени от докладчика. Първо гласувам изменение 2 за против Може ли по-добре да вдигате ръце? Кой е за? Против? Приема се. Изменени 12. За. Против. Мисля, че трябва да проверим. Край на гласуването. 15 за, 11 против. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Мисля, че беше прието, но нека да проверим, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Как гласува ЕНП? За. Нека отново да вдигнем ръце. Кой е за? Против. Е, добре. Пак ще трябва да проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. 15 за, 11 против. Приема се. 17 и 5. Гласуваме анблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 18 за. Против да проверим по електронен път. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Кой е за? Против. Мисля, че същото мнозинство. Приема се. 20 за. Против. Мисля, че беше отхвърлено. 21 за. Против. Електронно. Проверяваме. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Кой е за? Против. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23. Разделно гласуване. Част първа. Кой е за? Против. Приема се. Втората част Изменение 1 изменение 7. Кой е за? Спорът е за втората част на изменение 23. Председателя казва, извинявам се, гласуваме за втора част на изменение 23 за, против. Да проверим по електронен път.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 пълно единодушие. Поздравление за докладчика. И сега преминаваме към точка 19. Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак. Становище на Инда за водеща комисия АФЕД. За съжаление, че Жалко е, че Инта дава само становище, макар че тук става дума за едно споразумение за свободна търговия и за механизми за уреждане на спорове. Първоначалният докладчик беше колегата Мендес, който вече не е член на нашата комисия. Докладът беше поет от Мария Бадия, която реши да запази първоначалната позиция на докладчика, а именно да даде съгласие. И така, гласуваме електронно, наведнъж, режим на гласуване. Край на гласуване. 21, 21 гласа за, 3 има против, 2 въздържали се. Благодаря много на всички за гласуването и сега преминаваме вече към изслушването. Може би ще има колеги, които искат да напуснат. И така, уважаеми колеги и гости, Публичното изслужване за инвестиционната политика Европейски съюз и Китай. От новозеландската делегация чухме колко е важно това. След установяването на двустранните отношения преди 37 години, сега вече имаме едно увеличение от 4 милиарда евро в 78 година, в 2011 с 478 милиарда евро. Искам да ви помоля, ако напускате залата, да го направите тихо. Аз разбирам, че хората, след като са гласували, може би искат да напуснат. Значи, от 4 милиарда до 478 милиарда. Европейски съюз е най-голямата дестинация на китайски, за китайския износ. Ние сме втория търговски партньор след САЩ. В 2011 година Европейския съюз внесе 20, 299 милиарда. Това е вноса от Китай. Изнесе стоки за 129 милиарда евро. Европа е една от пете най-големи източници на чуждестранни инвестиции. Китайските инвестиции в Европа се увеличиха а, макар че абсолютната сума е скромна 3,5 милиарда евро. И а, вие знаете, че инвестициите са в компетенциите на Европейския съюз. Някои са по-напред от други. Много от новите споразумения са свързани с проблеми, свързани с инвестициите. Нашата комисия е компетентна по тези въпроси. На 21 септември се проведе среща на върха между Европейски съюз и Китай, на която беше казано, че споразумение за инвестициите следва да се сключи максимално бързо, тъй като това е от полза за двете страни. А, беше също така постигнато споразумение да се засилят обсъжданията, да се, направят подготов... да се направи подготовка за бъдещи проучвания. Е, нашите участници в е, публичното изслушване ще разгледат възможностите за едно е, бъдещо споразумение основните елементи, които то трябва да съдържа. Ще работим в две части. След презентациите на нашите участници да дадем възможност за два кръга въпроси. Европейската комисия, Търговското представителство на, Народна република, на Китайската народна република също така ще бъдат поканени да вземат отношение. И така искам да започна а, с три минути за изказването на господин Ривелини който е председател на групата за отношения с Китай. Благодаря. Благодаря ви за предоставената ми възможност да докладвам за нашето пътуване, което приключи миналата събота нашата делегация Европейски съюз Китай предната седмица за 34-ти път направи посещение в Китай за заседанието Китай Европейски съюз и това беше последната официална делегация от наша страна преди Конгреса на Китайската комунистическа партия. Мисля, че това, което ще кажа, ще бъде не само от е, техническо естество, а ще съдържа и аспекти, свързани с е, впечатленията, които добихме в Китай и е, перспективите, които имаме там. Цифрите, които ще цитирам за търговските отношения между Китай и Европейския съюз, 430 е, милиарда от 2011 година е оборота, 10 милиарда повече от 2010 година, директни инвестиции от чужбина в Китай – през 2010 бяха 17,8 милиарда, а всички останали технически данни мисля, че тук трябва да посоча университетските професори, които ще вземат след мен думата, те ще обяснят нещата по-добре от мен. За това мисля, че е, е по-добре те да бъдат изслушани в това отношение. Мисля, че е, моята задача се ограничава до изготвяне на доклад и да поделя моите впечатления. Първо искам да споделя впечатлението във връзка с песимизма, е, свързан с срещата с генералния директор на Банка в Чайна, който ни прие – с него говорихме за състоянието на китайските инвестиции в Европа, така че мога да кажа, че се прокрадна известен песимизъм също и по отношение на стабилността на еврото. Те проявяват много голямо недоверие и е, настъпи един момент, в който е изключително важно да се спомене, че китайските инвеститори изчакват преди да инвестират на нашия континент. Второто впечатление, което добихме е, че Китай в настоящия момент все още представлява голям шанс, защото в големите градове Шанхай и Пекин, например, има воля за инвестиции, воля за покупки, този вирус на потреблението – витае в Китай. И те искат да купуват преди всичко европейски стоки. Първото ни впечатление, след като слязохме от самолета, бяха колите, които видяхме в Китай. Те бяха луксозни автомобили, европейски марки, Ферари, Мерцедес. Ние видяхме безброй такива автомобили по улиците на Пекин и това е оценка, която ни води до извода, че средният е, доход на китайците се увеличава от ден на ден и съществува воля сред тях да купуват европейски стоки и да инвестират в Европа. Ние видяхме бутиците на Луи Витон, срещнахме се и с генералния директор на Луи Витон, те имат огромен оборот в Китай. И това се отнася за германските технологични фирми също. Те там имат огромен оборот. Европа е наистина един важен знак в големите градове на Европа, в Китай, в Шанхай, в Пекин. Съществува, както казах, волята да закупуват западни стоки. В провинцията ние посетихме Чанчинг – посетихме и някои други провинции, така че видяхме и вътрешността на страната и можем да установим, че все повече се строи там. Съществуват много интересни инвестиции в град Чончинг, който от 1996 година е в центъра на а, плановете на китайското правителство. Там има учудващо демографско развитие. Почти 40 милиона жители има там, а в центъра на този град има 13 милиона жители. Целият този регион Чончинг в момента е, е център на огромни инвестиции. Наистина там има стремеж да бъде изграден центърът на града. През следващите години ще бъде изградено летище с 4 е, писти и възможност е, за обработка на 100 милиона пътници годишно. Наред с това летище се планира също изграждане на жилищен район – и разбира се и на индустриален район за автомобилостроене, за върхови технологии. Тоест това ще бъде още един град, който в рамките на 5 години ще отбележи приръст на населението с 2,5 милиона. Това е една провинция, която предлага възможност За нас, предвид кризата, която изживяваме в тук на Запад, след всички тези разговори и срещи и след точна оценка на това, което ни съобщиха китайските колеги, също и китайските депутати, това, което те споделиха за перспективите след Конгреса на Китайската комунистическа партия, смятам, че ние ще трябва да обърнем поглед като европейци към други сектори. Конгресът ще започне на 8 ноември и ще даде възможност на китайския народ да получи друго качество на живот. Твърди се, че в сферата на здравеопазването ще се направят големи инвестиции, също така в големите градове ще се предлага безплатно здравеопазване, ще се направят инвестиции в социалната сфера. За първи път се говори за това, че е, ще има грижа за старите хора, също така и за лицата с увреждания. Това е огромно развитие само по себе си, най-вече предвид е, социалната сфера. Аз мисля, че трябва да се търсят и да се говори за други възможности за европейски инвестиции. Това е което мога да кажа във връзка с е, пазарната економика и е, възможностите, които тя предлага за е, премахване и намаляване на митата. Военното ембарго, което вие може би познавате по-добре от мен, да, то беше споменато и при преговорите с Китай. Европа е, в Китай няма такава изградена социална сфера, каквато ние имаме в Европа. Е, председателят прекъсва оратора и го моли да завърши своето изказване. Да, е, ще завърша. Трябва да се проверят възможностите за иновации в социалната сфера. Китай продължава да бъде привлекателен пазар за нас, който предлага възможности за инвестиции. Благодаря. You, uh, Благодаря, господин Ривелини. Сега искам да ви представя участниците в нашата комисия. Първо господин Даниел Ванден Хук от Центъра по управление и а, развитие към университета в университета в Антверпен, Даниел Ванден Булке. Той беше директор от 2000 до 2012 година на управленската школа и сега е консултант в отношенията с Китай. Професорът е автор на много трудове за отношенията с Китай и за инвестициите. Е, консултирала предприятия е, в Европа и в Азия, специално в е, Китай. Той е правил и проучванията за Белгийската агенция за външна търговия, е, в отношенията им с Китай. Работил е за Организацията за економическо сътрудничество и развитие, Международната организация на труда, Световната банка и много други. Вторият участник в групата на ораторите е доктор Хайен Чанг. Извинявам се, ако го произнасям неправилно. Той е доцент в управленската школа към университета в Антверпен. Сега е директор на Центъра Европейски съюз Китай. И е специалист по отношенията с Китай. Гост професор е в различни китайски университети, като преподава магистърски програми по економика. Преподаването му е свързано с стратегическото управление и деловите контакти с Китай. Научната му работа е посветена на китайските предприятия, чужестранните преки инвестиции и управленските аспекти на смесените предприятия в економиките в преход. Господин Дирк Мънс е третият участник е, в групата на ораторите. Той е, е генерален секретар на Търговската палата Европейски съюз Китай в е, Пекин. От 2009 година, 1 март е на тази длъжност, отговаря за управлението на дейността на камерата на цялата територия на Китай. Преди това е бил председател на ИБ. Китай, това е част от една дълга и ползотворна кариера, в която той е поемал доста задължения и отговорност за Азиатско-Тихоокеанския регион. Давам думата най-напред на професор Даниел Ванден Булки. It's still not on? Yeah. I don't know if it's... Не зная дали да кажа добър ден или добър вечер, но все таки смятам, че ще ме чуете. Темата е, за днес ми се струва от много голям интерес. Ще се опитам около 50 диапозитива да превъртя за 10 на минути. Е, не се притеснявайте, някои от тях са просто с предварителна информация и ще можете е, да ги видите по-късно на веб страницата на парламента. Най-напред, накратко ще ви запозная с обстановката във връзка с чужестранните инвестиции между Европейския съюз и Китай. Второ, трябва да им оценим китайските инвестиции в чужбина и е, в частност в Европейския съюз. Накратко също ще направим сравнение с САЩ, между Европа и е, САЩ, защото това са основните търговски блокове, респективно страни, е, с които китайците търгуват днес и където инвестират. Ще се опитам да направя една по-обща картина, защото колегите ми и аз сме правили изследване на китайските инвестиции в Европа. И за разлика от а, други а, изследвания сме си служили с най-нови данни, които имат много по-голям оборот. И разбира се, ще се спра на някои проблемни моменти. Зная, че имам само 10 минути, ако не мога да изчерпя всички въпроси, се надявам, че председателят ще бъде благосклонен и ще ми даде възможност да отговоря на някои от проблемите в отговор на въпросите. Най-напред трябва да кажа, че въпросът за чужестранните инвестиции в Китай е на дневен ред от средата на миналото десетилетие. Сравнително ново явление. Искам да цитирам списание Форчен през 2009 година. Мисля, че този цитат, макар и по-отдавнашен, все повече въжи за ситуацията в Европа и в САЩ. Тук е, е посочена графика, която представя еволюцията на общите външни инвестиции и от друга страна размера на китайските инвестиции в чужбина. Разбира се, тези потоци са съвсем различни, но тук те са дадени в ляво и вдясно, за да можем да сравним растежа в тях. Виждате, че през последните две години, а това са годините на най-тежката економическа и финансова гриза, глобалните инвестиции се сринаха, но инвестициите от Китай в чужбина всъщност продължиха да растат. Това е доста атипично, много забележително постижение. Виждаме тук външните потоци на инвестиции от Китай в чужбина годишно, виждате, че експанзията е наистина впечатляваща. Ако сравните 2006-2011 година, даже 2012 година, увеличението е около пет пъти, което е наистина много впечатляващо. Това означава също, че ако има по-големи потоци годишно, акумулираните инвестиции също растат. Виждате, че равнището през 2011 година е претърпяло повишение през 2012 година и е, се равнява на около 424 милиона е, штатски долара. Ако обаче сравните Китай с другите големи инвеститори в света, Китай все още не е толкова голям инвеститор. Въпреки всичко, през 2010 година тя излезе на пето място и е, е, разбира се, ако е, се прибави и Хонг-Конг, ще излезе на второ място. От гледна точка на отрасли мога да кажа, че често пъти се смята, че китайците инвестират преди всичко в търговията на дребно петрола и минното дело, но виждаме, че и други отрасли придобиват все по-голямо значение, което означава, че има известно преориентиране на китайските инвестиции е, в е, развиващите се страни, а и в развитите страни. Ето, е, тук е известна прогноза за китайските инвестиции. Ако всичко продължи без промяна, през 2022 година се очаква Китай да бъде най-големия външен инвеститор в света, като може би ще изпревари и Съединените щати. Европа приема само 6% от общия обем на китайските инвестиции в чужбина. Като имаше известна равнопоставеност с САЩ в това отношение, но през последните години има промяна. Не мога да кажа какви са мотивите на китайските инвестиции в чужбина. Не мога поне подробно да се спра на този въпрос, но тези мотиви не се различават от мотивите на инвеститорите по принцип. Инвеститорите търсят технология в чужбина, търсят запазени марки, ноу-хау, което представлява интерес за тях. Разбира се, се стремят да проникнат и на нови пазари. Няма да повтарям тук тези заключения, тези констатации. Мога само да ви кажа, че учените, които изследват чужестранните преки и инвеститори, са на мнение, че трябва да адаптираме малко теорията си. Дружества в силна позиция са умяха да преодолеят някои недостатъци в економическата криза в сравнение с по-малките дружества и предприятия. Докато тук при Китай виждаме, че не са чак толкова реномирани и известни фирмите, които успяха да се здобият с важни позиции като инвеститори. Това е много важно и, и вярно за Китай. Политиката. Пак не навлизам в детайли, но от 2000-та година, когато започна политиката на излиза на, не навън, инвестициите в, от Китай в чужбина наистина нараснаха главоломно. Някои проучвания показват, че а, дружествата а, а, се влияят от политиката на правителството за външна експанзия в економиката. Също така мисля, че е много забележително това, че Уейн Тайбо премиерът на Китай през 2006 година съвсем открито се обяви за чужестранни инвестиции. Не знам дали в много страни министър-председателят е правил такива изявления. Той каза, трябва да се глобализираме, да създадем центрове, маркетингови мрежи и да започнем проучвания във всички чужди страни. Е, всъщност това е политика на глобализиране, на глобална експанзия, която те всъщност изпълняват. А Европейският съюз къде стои? Съвсем набързо е, е, САП, знаете, се премести в Китай, но това всъщност беше изкупуване на дружество. Чувам, че миналата година 15 лузя са купени от китайски производители и то важни, с важни вина. А, има и други примери, пак много бързо прескачам. Всяка седмица списъкът на инвестициите в един или друг отрасъл а, расте, защото все повече китайски дружества стъпват на европейския континент. А, това поражда и някои опасения. Както виждате, Европа привлича много чужестранни инвестиции. И тук растежът е по-голям, отколкото в а, други части на света. Но, разбира се, тук трябва да внесем някои нюанси. Като цяло, китайските инвестиции в Европейския съюз не са с особена тежест. Растежът е много бърз, но ако погледнете относителния дял на цифрите, може би 0,1-0,2% от всички чуждестранни инвестиции в Европейския съюз са китайски. Естествено, е, инвестициите вътре в Европейския съюз се влияят силно от инвестициите, които съюзът прави навън. Ако е, се притеснявате е, от нещо, ако има някакви основания за тревога, то тези основания все още не са много сериозни. В сравнение с САЩ, какво да кажа, по-скоро ще прескоча поради липсата на време, но цифрите, с които разполагам, показват, че през последните две години китайците са инвестирали повече в Европейския съюз и в Европа, отколкото в САЩ и в Северна Америка. Мисля, че това до някъде се дължи на факта, че там някои случаи на инвестиции бяха блокирани от е, компетентни органи на САЩ, е, каквито е, Европа все още няма. мисля, че в бъдеще ще бъдат създадени такива аналози. Освен това, Европа расте, но това ми се струва, че не е съвсем убедителен документ, до, довод. Ако погледнем китайските предприятия и платежния баланс, както и други аналогични цифри, е, в центъра в Антверпен направихме един е, анализ, изхождайки от други позиции. В е, Европа има регистрирани около 18 милиона предприятия. Това е от базата данни Амадеас. 4000 и 525 китайски предприятия има в Европейския съюз и приблизително толкова са дружествата регистрирани в, от Европейския съюз в Китай. Повечето от тези дружества са малки семейни фирми, 16% са тъй наречените корпоративни дъщерни дружества, главно в сферата на услугите и тук картината не е показателна, защото проучването е направено в началото на настоящата година, така че данните малко са се променили, но виждате, че Франция, Германия и Великобритания все пак са страните, в които китайците като че ли най-много инвестират. А ние обаче, изхождайки от нашите позиции, виждаме, че Китайците май инвестират най-много в Централна и Източна Европа. По-скоро картината според нашия анализ е различна. Значи голяма част от инвестициите са насочени както следва в Московски регион, Будапешта, Букурещ, Германия и така нататък проблемите и опасенията. Инвестициите на Китай различни ли са от другите чуждестранни инвестиции? Моето лично мнение е, че отговорът е да, по различни причини. Мисля, че трябва да признаем, е, че все още китайската економика е планова. Е, този елемент на плановост е, се смекчава, но все още присъства. Помислете си в какви сектори инвестират те. По време на економическата и финансова криза китайските инвестиции растат вместо да се намаляват. Това е уникално положение. И освен това, чужестранните преки инвестиции на китайците в чужбина се ползват с държавна помощ, държавна подкрепа. Също така увеличаването на имуществото а, води към максимизиране на печалбата. Това е също характерно за чуждестранните инвестиции. Някои анализатори в Европа казват, че трябва да има по-голяма взаимност в отношенията с Китай. Канада сега започва да обсъжда този въпрос също с голяма загриженост. Сега, господин председател, времето ми изтече, трябва да спра до тук. Надявам се, че ще имам възможност да отговоря на въпроси. Председателят, благодаря. Дадох ви известен толеранс, но ви благодаря много. Е, сигурно ще има е, големи възможности е, да се обсъдят китайските инвестиции във формата на въпроси и отговори. Следващия оратор е Дърг Мъс, всъщност господин Хайен, професор Хайен Джанг има думата. Evening, Добър вечер, господин председателю, уважаеми дами и господа. Това, което аз ще направя, е, ще бъде нещо като допълнение към току-що представеното от е, колегата или на базата на определени казуси. Моята презентация ще бъде в четири части. Основни характеристики на китайските инвеститори в Европа. Ще използвам и определени казуси да видя какви са възможностите, какви са предизвикателствата и накрая ще кажа накратко за последиците от китайските инвестиции в Европа. И въпросът е, китайските инвеститори различни ли са от техните предшестващи? Отговор е всъщност не, защото не става дума за ново явление. В 60-те години имаше предизвикателства в пазара в Европа след това имаше японска инвазия в Штатите и в Европа. В известен смисъл сега нещата са малко по-различни, защото те идват от една новопоявяваща се економика и, економика, и инвестициите са от по-бедна към по-богата държава, т.е. те се стремят да получат активи, за да станат по- силни и всъщност се получава нещо като обратен ефект на Марко Поло. И на второ място една друга разлика така наречения комунистически режим или социалистическата пазарна економика, в която предприятията са все още по-различни. Ние говорим за непрозрачност на, филми, на фирмите, непрозрачност в корпоративното управление а, и един държавен капитализъм. Е нещо друго, а, един, а, един а, конкурент в сферата на сигурността, защото става дума за фирми, които не са добре известни на европейските фирми. И на базата на всичко това наблюдаваме някаква загриженост от страна на европейските политици и европейските дружества. Това се чете в вестниците. Но китайските инвеститори всъщност не са хомогенна маса. Те са доста различни. Имаме 5000 предприятия с 95% от а, техните служители, които инвестират в Европа. Те са някакви малки предприятия Имаше и частни е, компании, които играят много важна роля като а, е, ниша в миналото. Това бяха производители за западни е, компании, но сега те идват в Европа, за да могат да се изместят по посока на дейности с повече принадена стойност. Мотивацията също е различна. в пресата четем, че китайските инвеститори търсят технология, но има много предприятия, които идват тук, за да разширят пазара, за да може също така да разширят и дейността на съответните си предприятия. И това са в общи линии намеренията за иммиграция чрез инвестиции. И дейностите им са доста различни. Повечето от тези дейности са в нискотехнологичното производство в Централна и Източна Европа, също така и в сферата на услугите, не изискващи определени познания. Искаме да видим сега дали китайските инвеститори са различни от инвеститорите в други страни. Да видим дали тяхната инвести... техните инвестиции в Европа са различни. Ако сравним китайските инвеститори с, с Африка или Латинска Европа, виждаме, че китайските инвеститори по-малко търсят ресурси, по-малко експлуатират активите. Ако се направи сравнение с Съединените щати, там се търсят повече активи, технология, брандове, е, обществени услуги. Нещата са по-лесни в Европа, защото в Европа няма тези организации, които проверяват китайските инвестиции по съображение за националната сигурност. Също така, китайските инвеститори са по-малко ангажирани с политически конфликти. Това в Штатите е една тема, която е много застъпена и ние всъщност наистина смятаме, че няма такава политизация. Сега един първи казус за така наречените взаимоотношения на сливания в Европейския съюз. Миналата година пет големи китайски проекта бяха включени в подобни проекти. Основните въпроси, свързани с тези проекти, бяха свързани с, с установяване на границите на тези предприятия, колкото са, колко са големи те. Повечето от цитираните а, проекти са, а, в, в, са регистрирани в борси. Основните предизвикателства за европейския регулатор – са свързани с, с размера на а, компаниите, колко са големи е, те. Това се прави а, под а, надзора на САСАК, това е държавната акция с контрол. А, на второ място връзката между централните и местните органи, политическия контрол, администрацията. В резултат на всичко, ако се вземат всички китайски предприятия, те стават една компания, т.е. автоматично се увеличава размера и Още нещо е свързано с политическия контрол. Ако има въздействие върху местни предприятия или други предприятия, тогава има конкуренция и всички тези пет казуса бяха изчистени още в първата фаза, защото се установи кое не отговаря на условията за регистриране. Но европейските регулатори регулаторни органи а, заложиха условията за китайски предприятия в Европа. Втория Касус е свързан с Полша. Няма да разказвам цялата история, но в крайна сметка полското правителство имаше големи очаквания от китайското правителство. А, да изиграе много важна роля, като гарантира инвестициите, но в крайна сметка се оказа, че китайското правителство не зае позиция по този въпрос. От друга страна, китайските компании смятат, че трябва да се предоговарят договори, но това не винаги става в Африка и в Азия, защото не се разбира добре раз, не се разбират разпоредбите. Третия случай, който съвсем накратко ще покажа, се е свързан с Волво. Вие знаете, че Волво е една частна компания. А, Гели, Джили, а, прие Volvo, но двете компании всъщност е, е, едната е не погълна другата, те оперираха паралелно и операциите всъщност доведоха до операции от нов тип. Китайските предприятия са все още доста слаби в сферата на международния менеджмент. И също така те знаят, че не е трудно, да, че не е лесно да управляват своята собственост. Това е нещо като бомба с часовников механизъм, защото всъщност тук има и елемента на културния шок. А, всичко това доведе до известно удължаване, но европейските държави трябва да бъдат готови да се изправят пред подобни предизвикателства. Искам да спомена един друг елемент на социалната интеграция. Ние знаем, в Прато. Това е един е, текстилен център на Европа. В края на 80-те години започна известен опадък в този регион, защото пазарните специалисти намираха определени причини. Но те имат повече от хиляда производствени предприятия, които дават един нов бизнес модул. Те са много гъвкави, те много бързо доставят стоката си на конкурентни цени. И след това се преминава към една друга а, фаза от текстилна промишленост към модна промишленост. Тук става дума също така и за ниска степен на социална интеграция в някои от китайските предприятия. Това е в общи линии историята и ще а, завърша с нещо съвсем накратко. Промишленото преструктуриране е свързано с, с фирмено реструктуриране а, и това се отразява и на етническите общности, които са изправени и пред асимилация или дискриминация. Благодаря. Благодаря, професор Жанг. Много беше интересно за нас, които се интересуваме от Китай. Беше ми интересно, че вие казахте, че ще е, поемете, ще е, вземете някаква фирма на такситата в Великобритания. Благодаря, господин професор. И сега искам да поканя Дирк Манс от Европейската камера Търговска палата, Европейски съюз и Китай. Моля, ако обичате. Имам 14 диапозитива, но само 4 основни въпроса, на които искам да се спра, така че ще се съобразя с това, което ми казвате. След като разгледахме китайските инвестиции в Европа, сега моята задача е да поговоря за европейските инвестиции в Китай, предизвикателствата и възможностите, които предлага този процес. Първото, което желая да кажа е, че Китай не губи значение. Когато питаме членовете на нашата палата, около 700 дружества са такива членове, е, около 600 отговарят на въпросите ни в смисъл, че Китай придобива все по-голямо значение за европейските дружества. Защо? Очевидно, защото това е глобален пазар, т.е. голям пазар, който се глобализира и то много бързо все по-голям дял от глобалните приходи на европейските дружества се генерират в Китай. Така че няма съмнение, че Китай расте от и е, расте значението му. Е, тоест, желание имат европейските дружества да инвестират. 63% от респондентите на нашите въпросници отговорят, е, отговарят, че е, имат намерение да инвестират в Китай в различни форми, включително и в обучение. 70 и 1% от тези 600 респонденти, за които споменах, отговориха, че Китай е сред първите три дестинации за бъдещи инвестиции за тях. Явно Китай е много важен пазар за инвестиции и очевидно европейските дружества ще продължат да инвестират. Това е хубаво. Защо няма повече инвестиции? Защото има търговски пречки. Когато попитахме същите респонденти как според тях държавната политика се отразява върху ежедневната им работа, 42% ни казаха, че през последните две години работата им не се е улеснила. Всъщност 42% казаха, че сега в средата има повече дискриминация, повече връщебност към чуждестранните инвестиции като цяло. Това е обезпокоително висок дял от респондентите според нас. Това означава, че има доста пропуснати възможности, защото 48% отговориха че приходите им са били неблагоприятно засегнати от бариерите въведени от регулирането. Дали смятате да излезете вън Китай с инвестициите си? 22% от респондентите отговориха да. Първо, защото растат заплатите и второ, защото нормативната уредба става по-тежка. Освен това, някои други пазари също стават по-привлекателни. Така че Китай е стратегически привлекателен, но има и други привлекателни пазари и явно дружествата се стремят да постигнат баланс. Ето един модел, който е двигател на растежа в Китай. Има държавни предприятия, частни предприятия и предприятия на чуждестранни инвеститори, като всичките са подложени на различно отнасене. Има административни монополи, има нормативни предимства за собствените дружества, и особено ако те са държавни ефтини са ресурсите, ефтин е достъпът до кредитен ресурс, докато частните дружества в Китай не са поставени при такива благоприятни условия, а чужестранните инвеститори все още имат специфични бариери, устарели изисквания за смесени предприятия, принудителен трансфер на технологии, не, липса на достъп до изготвянето на стандартите, което всъщност е, се превръща много лесно в нетарифна пречка в търговията и е, е препятствие за навлизане на китайския пазар. Е, в един неодавнашен анализ, такъв правим всяка година, ние констатирахме, че не само е, традиционните тарифни пречки са валидни, а трябва да се обърне внимание на пет категории препятствия. Достъп до пазара, е, държавни е, поръчки. Смятаме, че пазарът на държавните поръчки дава огромни възможности на европейските дружества, обаче това е област, в която много трудно може да се пробие в Китай. Е, също така е, върховенството на е, закона е много важно. Важно е този принцип да се прилага безразлично към всички. Трябва да има достъп до финанси и субсидии и трябва да има разправедливост при технологичния трансфер. Сега нека се спра по-конкретно на пазарния достъп, е, смятаме, че има пет аспекта, е, където е, могат да се постигнат по-добри условия. Първо, има изцяло защитени сектори все още. Може би преди 10 години имаше смисъл да съществуват такива економически отрасли, когато Китай се присъединяваше към СТО, но сега вече няма смисъл. Тук трябва да се глобализира и за това смятаме, че тези напълно защитени отрасли трябва да бъдат бъдат подложени на преразглеждане. И изискванията за смесените предприятия са начин да се извърши технологичен трансфер. Ако влезете на пазара в формата на смесено предприятие, вашият партньор иска да извършите такъв трансфер, иначе не ви се дава достъп до пазара. Изискванията за лицензиране са още една сфера, в която според нас китайците има какво да направят, за да улеснят нашата работа. Има дискриминационно третиране на китайските дружества, които кандидатстват за лицензии, чужестранните дружества, които кандидатстват за същото. Също така пазарният достъп се затруднява от твърденията, че една или друга дейност пряко се отразява върху националната сигурност, без да се дефинира какво е това национална сигурност. Сега, чужестранните преки инвестиции от Китай навън е, е, е сравнително ограничен 3,5%, 2% от Европейския е, съюз в Китай, но има растеж. Първият оратор се спря на този въпрос. Търговската камера Европейски съюз Китай подкрепя този растеж защото така се стимулира конкуренцията, повишава се ефективността на собствените ни дружества. Като цяло ефектът е благотворен. Е, според нас, е, е, обаче, ако Китай трябва спешно да помисли и да предприеме действие в някаква сфера, то бих казал следното, че Китай все повече инвестира в Европейския съюз в области, които за европейските дружества в Китай са закрити. Това трябва да се преодолее в интерес на Европа, но и в интерес на самия Китай. Тъй като ако тази пропаст продължи да расте, в Европейския съюз се започна да се наблюдава една неохота за инвестиции в Китай и това може да доведе до по-малко възможности в бъдеще и за Китай да инвестира при нас. Какво означава това от гледна точка на договорите с Китай? Смятам, че ако се сключи споразумение с Китай, то трябва да се опира върху действителността на а, инвестициите а, трябва не само след като се установят предприятията на едното или на другото място да се предлага същото третиране като на националните економически субекти, но и преди установяването да се предлага същото третиране. А, потенциално на какво може да се обърне най-голямо внимание? На бариерите, които споменах ние в нашия анализ сме обхванали 35 е, отрасъла и 45 препоръки сме констатирали и сме направили специално за достъпа до пазара. Е, все още е, съществува тъй наречения каталог на чужестранните инвестиции. Това е доста устарял инструмент. Може би той е бил необходим преди Китай да се присъедини към СТО, но днес повечето от секторите, които са ограничени за инвестиции и тези, в които инвестиции се е, допускат, е, е, подлежат на преосмислене. И най-сетне има някои отрасли, в които съществуват и наречените административни монополи. Струва ми се, че е крайно време те да бъдат отворени за инвестиции и се надявам, че тази констатация се сподели от китайското правителство. Сега тук е, класическата е, клауза ви посочих за защита на инвестициите. Тук не, не смятам да се спирам на е, подробности и ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Менс. Много интересно е, че вие говорихте за е, пазарния достъп в Китай като предпоставка за инвестициите, мисля, че това е от ключово значение за нас е, е, е много интересно винаги да изслушаме нези, които са пряко засегнати от нашата политика, за да знаем е, с какво им помагаме. Сега давам думата за въпроси, евентуално и отговори, надявам се, но най-напред ще дам думата на постоянния ни докладчик е, по въпросите, е, свързани с китайската економика. Благодаря. Искам да благодаря за интересното встъпление към темата. Разбира се, е сложно да се намери от къде да се започна дебата, защото встъпителните изказвания показваха, че има един основен въпрос как трябва да се третират европейските инвеститори в Китай и обратно китайските инвеститори в Европа. Аз разгледах някои публикации в навечерието на днешното изслушване и аз намерих една книга от Хенри Кисенджер за Китай. Може би сте го чели. заслужава си. Там се описва ситуацията, в която в 73-та година той е отишъл в Китай и как да се почнат да се водят преговорите, тогава всъщност условията не са били същите, както сега. Той говори за това как да се постигне общото разбиране за да не се и да не се търси компромис, за да се поставят въпросите а, за равнопоставено разглеждане и след това да се установи какъв е интереса, каква, какъв е основният проблем, който а, би а, довел до а, едно обединяване. А, за да може ние да сложим от една страна а, онова, което ние целим а, с желанието си да имаме достъп до китайския пазар и обратно а, какъв е интереса на китайската страна да дойде а, в Европейския съюз, който е част от Европа. Аз за това съм благодарен на а, първото изказване на професор Вандер Булке, който ни напомни, че и Русия и други държави в източна Европа са част от Европа, където инвестират китайци. И а, с този проблем искам да кажа, че от моя гледна точка днешното изслушване би трябвало да допринесе за това еднакво разбиране, т.е. когато говорим за общо сближаване на инвестиционните политики на двамата економически партньори, трябва да се а, създадат ясни, прозрачни а, позиции, а, които дадат възможност на китайците да а, решат същите проблеми. А, днес сутринта чухме а, становището на групата за мониторинг на нашата а, комисия и там се каза, че трябва да разберем, че милион, а, милиард и 300-400 милиона души в Китай а, означава, че китайците трябва да търсят суровини някъде, така че ние трябва да имаме една отворена политика по отношение на ресурсите и трябва да намерим възможности за нашето производство и как ние като економически партньори бихме могли да допринесем за реорганизирането на глобалната економика. Аз мисля, че това трябва да ни каже каква, какви са критериите за инвестиции от една страна за Европейски съюз, от друга страна за Китай. Днес получих а, разглежда а, а, проучването за преките чужди инвестиции в Европейския съюз. Там се изразяват редица загрижености за културните разлики, свързани с китайските инвестиции. и а, също така загрижеността, свързана с намаляването на въглеродните емисии, липсата на прозрачност на китайските инвеститори във връзка с происхода на финансирането, липсата на разбиране на а, посоката, по която върви Китай, опасенията от комунистически режим в Китай и така нататък. И всичко това са фактори, с които трябва да се справим. А мисля, че трябва да намерим различен подход, да не мълчим за това, което беше посочено в трите встъпителни изказвания – а, да видим как една фирма в Германия показа а, как фирмата Putzmeister смени собствеността си. 100% китайска фирма е тя и предприятието може да продължи производството си, да не затваря врати за служителите си, и също така да защити и стандартите на трудовата заетост. Също пример в това отношение е Коско в Пирея, в Гърция където става дума за собственост на китайски предприятия, които застрашават а, стандартите трудови, на трудовата заетост във връзка с служители, които идват от други страни в Гърция, за да се създаде конкуренция дори сред работещите. И тук се задава въпроса, свързваме ли инвестиционните политики – които тък му започнахме да обсъждаме, с, с критерии свързани с опазването на околната среда, трудови стандарти, които би трябвало да бъдат заложени и да управляват и китайските инвестиции. Благодаря, Хелмут. Госпожа Десарнес, искате ли да коментирате? Да, разбира се. Мисля, че има два въпроса. Единия е свързан с, с инвестициите, както каза колегата Шулц, но мисля, че е важен проблема с прозрачността, което, на което ние придаваме огромно значение в Европейския съюз. Въпросът е за проследимостта на парите и дали тези инвестиции са стратегически, и дали става въпрос за устойчиво развитие, дали става въпрос да се създаде едно предприятие след това да се зареже спазването на а, правилата. Аз мисля, че а, ние би трябвало да Имаме прозрачност на чуждестранните инвестиции, както навън, така и вътре в Европейския съюз. И в комисията се говори от година, година и половина за инвестициите на Китай в Европейския съюз и тяхната прозрачност и проследимост. Аз мисля, че това е жалко, защото става дума за ни отношения, основаващи се на подозрение, което не е необходимо. Именно второ съображение е за европейските инвестиции или за чуждите инвестиции в Китай. Въпросът се задава с, с почти задължителния трансфер на технологии с китайските партньори. Аз мисля, че това е една проблематика, свързана с китайските предприятия, трансфер на технологии, да се задава въпроса във всички европейски форуми. На трето място трябва да се говори за реципрочност. Когато говорим и за инвестиции, трябва да има реципрочност с Китай. Това са моите въпроси на този етап на дебата. Аз искам да благодаря на колегите за това, че организираха това изслушване, което е изключително интересно. Благодаря. Много Навременна е тази проява, защото миналата седмица е, с делегацията за отношение с Китай посетихме именно Китай. Имаше представители и на Търговската камера Европейски съюз Китай. Много добра, подробна дискусия проведохме и това малко се различава от днешните обсъждания в парламента. Имам една бележка. Когато говорим за Европейски съюз и Китай, много хубави са публичните декларации. Стратегия, цялостно стратегическо партньорство. Но когато се опре до практическо изпълнение на стратегическото партньорство с Китай, виждаме само 5, 6, 7, не повече от 8 големи двустранни инициативи, плюс други по-малки инициативи с по-ограничено значение. Като всичко някак си става много абстрактно това не трябва да се приписва а, на вината на Китай. Напротив, следва да бъде обвинявана Европа, защото доста хора в Европа смятат, че основната ни слабост а, с отношенията с Китай е първо да работим, да изработим реална стратегия за отношенията с Китай и второ за разработване на солидни двустранни инициативи, които да изхождат от най-големите стопанства в Европейския съюз, които за китайците са привилегировани партньори и събеседници. Има и друг въпрос, втори поред, за симетричното и асиметричното третиране. Току-що проведохме заседание на друго място и един много уважаван колега от ЕНП зададе същия въпрос. Защо не приведем всичко в симетрия? Е, китайските колеги дадоха изненадващ отговор. Искате ли наистина да има симетрия? защото е, китайският пазар е, е открит 50% за европейските дружества, а нашите дружества е, контролират съвсем малък дял от общия пазар е, в Европейския съюз. След което е, е, за е, сегнаха въпроса за ролята на дружествата, в частност в информационната и технологична сфера в Китай. Да, изглежда симетрията е интелектуално предизвикателна като идея, но би трябвало в Китай да е, водим разговори, изхождайки от позицията си като Обединена Европа, а не да говорим двустранно, в двустранен порядък, като Франция, Германия, Англия. А ако из... изхождаме от двустранни позиции, е, от личните си национални интереси, можем само да изгубим. Може би не съм прав. Най-сетне. Ако нашето споразумение за чуждестранните инвестиции не е изчерпателно и не съобразява интересите на всички 27 държави членки, то ще е просто поредният лист хартия без практическо значение. Председателят. Искам да помоля а, тримата участници а, в а, нашата ораторска група да вземат отношение, но може би кратко. Съвсем накратко господин Ванден Бълке. Е, накратко ще коментирам казаното от госпожа Десарнес. Е, въпросът за практическата осъществимост е важен. Е, към края на изложението си подчертах, че както от Китай и така и Европейският съюз трябва да положат повече усилия за даване на по-добри статистически данни за инвестициите. Има и друг въпрос. До сега не сме били съвсем наясно как функционира собствената политика на Китай за стимулиране на новаторството. Въпросът за реципрочността, за взаимността също беше засегната. Той е много важен, но също ще бъде тежък въпрос и аз вярвам, че европейските политици ще се умеят да се справят с него. Благодаря. Uh, uh, uh, Накратко ще се спра на Последния въпрос, който бе засегнат стратегическото партньорство между Европейския съюз и Китай. В едно по-ранно изследване сме установили, че държавите членки а, имат много различна политика към а, регистрирането на инвестициите. Е, и индекса в тази връзка, обнародвано той ОИСР. Някои държави членки са много открити, е, без е, излизвания преди установяването. Други са съвсем стриктни на етапа регулиране след установяване на съответния пазар. Е, мисля, че в Европа има е, нужда от някаква обща политика за чуждестранните преки инвестиции и да се координират до някъде е, страните и техните действия, независимо от размера на тези страни. Благодаря. Искам да добавя към току-що казаното от двамата колеги. Трудно ми е да се съглася повече във връзка с технологичния трансфер. Това трябва да е делово решение, за разлика от цената, която плащате за достъп до пазара. Тук борбата е неравна и смятаме, че този въпрос трябва да бъде решен. Интерес, в интерес на Китая е да направи това. Доколкото има ограничения и няма абсолютна защита на технологията след нейното трансфериране, Просто дружествата няма да предлагат най-новите си изобретения, което вече не е от полза за Китай. Мисля, че европейските дружества, особено тези, които са на на предната линия по отношение на технологичното новаторство могат наистина доста да допринесат, но трябва да имат стимули за това. Второ, мисля, че няма съмнение, че е, Европейският съюз е по-открит, по-отворен от Китай. А, сега тук е, ми се иска да споделя а, е, вижданията си с колегите от Ловком, за да видим а, защо те се притесняват и защо не успяват да постигнат това, към което се стремят. От друга страна обаче, смятам, че Европа трябва да остане открита. Ако говорим за взаимност, смятам, че тя трябва да бъде градивна и положителна. Нуждаем се от повече усилия, за да разясним на китайците, че е в техен интерес да се преосмисли състоянието в Китай. В противен случай политическата съпротива, за която говорих, ще направи техния достъп до европейския пазар по-сложен, а и то автоматично. Така че има смисъл да бъде градивно, положително убеждаван Китай, че ако той се открие повече, ще бъде в негов интерес, вместо да да се стигне до затваряне на европейския пазар. За тях председателят искам да благодаря на тримата оратори. Беше наистина осветляваща тази дискусия. И всички ние научихме много от нея. Благодаря от името на Европейския парламент за това, че дойдохте тук и че ни запознахте със своите позиции. Халмар, е, е, е, е Елмар е нашият е, докладчик. Е, аз съм Хелмут е нашия докладчик, е постоянен докладчик за Китай. Е, наистина китайския пазар и отношенията с Китай са е, източник на големи възможности. Когато сте в деловата сфера, възможностите не са ви никога излишни. Благодаря още веднъж за дискусията. Искам да дам думата, ако желаят да се изкажат накрая на господин Деян Нашиян от мисията на Народна република Китай и евентуално на представител на комисията, ако някой от комисията желая да вземе отношение. Кратки коментари, ако желаете да ги направите сега. А, ако искате, можете да ги предложите и по друго време. Um, Благодаря, госпожи и господа. Много се радвам, че съм тук защото се опасявам, че щеше ми се да не се оплаша от толкова много изказвания. Но аз съм напълно съгласен всъщност с повечето от изказаните, изказаните становища, защо Китай има силно желание да инвестира в Европейския съюз. Това е защото няма политически конфликти. Можем да създадем едно по-добро взаимно доверие е, по отношение на инвестиционния климат. Второто нещо е, че аз искам да говоря за китайските инвестиции в Европейския съюз както каза професор Чанг, в казусите, които той очерта, мисля, че едно предимство на повечето китайски инвестиции, особено инвестиции от големи компании, че те са нови в инвестициите в глобалния пазар и ние се учим, но една, едно понятие, което а, на което те много държат, е, че те за, уважават местната култура и а, когато аз посетих а, една производствена база в Гент а, а, на Волво. А, тук а, беше казано, че Волво си е Волво, а Джели е Джели. А всъщност а, Част от а, причината, причините за сътрудничеството е, с инвестициите от Джили и създаването на широка основа и за местни пазари. На трето място искам да кажа нещо. Споменах много експерти тези проблеми, но доколкото забелязах, Китай оценява и уважава стандартите. Би трябвало да не се влага местно съдържание в споразуменията за свободна търговия. Китай всъщност а, Китай Китай а, не иска а, изисквания а, от страна на правителствата, както вие споменахте че китайските партньори търсят европейски партньори за смесени предприятия. Така че ако нямате пари, трябва да имате нещо, което да дадете в размяна. И това е много естествена философия за тези бизнес партньори. Може да се създадат смесени предприятия. Аз не мога да се съглася с вас за трансфера на технологии. Аз знае за дисбаланс, това, което каза дамата, а, говореща френски, наистина във връзка с, с проследимостта на инвестициите. Наистина, а, това е важен въпрос. Министерството на финансите на Китайската народна република има споразумение с Европейската комисия за а, въпросите на отчетността. Така че може да се каже, че няма значение дали в Китай, в Европейския съюз или в Штатите, ако едни пари не са законни, а, трябва да се каже откъде идват тези пари. Така че въпрос а, откъде идват парите, а, да се надяваме, че няма да се задава в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Мисля, че от комисията е господин Леопалд Рубиначи. Благодаря ви за изложението от Римата участници в дискусията. Те бяха много интересни. Както знаете, проследявайки онова, което вие казахте в първоначалните си встъпления за срещите на върха между Европейски съюз и Китай комисията проведе едно, една, една оценка на въздействието от, от позицията на заинтересованите страни в Европейския съюз. И а, заключението на заинтересованите лица е до много голяма степен съзвучие с казаното от, от ораторите, може би не толкова в числено изражение, но по принцип и съществува широко усещане, че китайските инвестиции в Европа са важни за конкурентоспособността на Европа. Ситуацията обаче е сложна, тя е асиметрична, Европа е отворена за чужди инвестиции, включително и китайски, докато китайския пазар е твърде затворен за европейски инвестиции. Съществуват редица бариери, които пречат или услужняват инвестициите в Европа, например лицензирането, субсидиите, дискриминационно отношение. Това са въпроси, които са важни и те трябва да намерят своето решение в бъдещи преговори, за които ние се готвим. Ситуацията и преговорите няма да бъдат лесни. Очаквам вторите втория панел чуждестранните преки инвестиции дават възможност да се огледат отношенията с Китай, от гледна точка на Европа, а не в контекста на двустранни отношения. Задаваше, зададе се въпроса и за обществените поръчки. Той е важен, но според нас той е малко отделен от инвестициите. И накрая за стратегическите прегледи на дейността. В из... за... На този етап това се прави от държавите членки на национално равнище. Има много държави членки, където това се прави. Развитието на системата на европейско равнище е отворено. Комисията обмисля проблемите свързани с него и когато обмисляме нещо подобно, би трябвало да се загрижим за прозрачността, предвидимостта, пропорционалността и запазването на ангажимента за откритост в инвестициите. Въпроса за прозрачността и за знанието за това кой инвестира всъщност е проблем, който следва да бъде разгледан и в това отношение също смятам, че е необходимо повече работа от страна на комисията. Председателя, благодаря. Сега преминаваме. А, но първо искам да благодаря на всички участници в първата част на дискусията. Сега преминаваме към втората част. Двама академични експерти за елементите на съмнение и евентуалните аспекти на двустранните инвестиционни споразумения. Първия оратор е доктор Полсен. Той в момента работи в Нафилд Коледж в университета в Оксфорд и е посветил академичната си кариера на инвестициите. Той има публикации по различни специфични аспекти в сферата, двустранни инвестиционни договори. Това е свързано с, с а, разпространението на съвременни инвестиционни договори, чуждите преки инвестиции и осигуряването срещу политически рискове. Също така той е съветвал държави членки по въпросите на международните инвестиции. Вторият ни оратор е професор Уейн Хушан от Ексхиан университет в Китай. Той е професор по международно право. Получил е докторската си дисертация в Тринити College в Китай. Той практикува право също така работи в арбитражната комисия на Китай и в няколко провинциални арбитражни комисии. Той има много публикации по чужди инвестиции, китайски инвестиции и инвестиции на Европейския съюз в Китай. Той е виден член на международната а, научна правна общност в Хага. Много се радвам също така, че той е учил и в Кеймбридж. Аз всъщност това е мое любимо учебно заведение. Искам да дам първо думата на доктор Паулсън. Благодаря, господин председател, Преди да започна, с цел оповестяване трябва да допълня, че съм участвал в изследването, е, което поръча Комисията за економическите последици от е, евентуален договор между Европейския съюз е, и Китай във връзка с инвестициите но а, сега съм тук в лично качество и за това нито представлявам комисията, нито а, ще споделям а, това, което е влязло в изследването като констатация. По отношение на арбитража и в инвестиционния договор, трябва да кажа, че това е много сериозно действие за всеки договор на трима юристи, частници, възлагате да анализират въпроси на публичното право. Дали те са правомерни. Е, е, е, околна среда, обществено здраве, данъчно облагане са сред областите, които подлежат на анализ и няма възможности за обжалване. Това е уникална система за спазване на задълженията в публичното право, международното публично право и това е всъщност най-мощният инструмент, който съществува при някои обстоятелства в днешния глобализиран свят. Ще се спра на един конкретен въпрос. Дали трябва да очакваме от един договор за инвестициите между Европейския съюз и Китай при е, цялата си тежест е, да има е, осезаемо значение върху инвестиционните е, потоци между тези два блока. Задавам този въпрос, давайки си сметка, че е, е възможно да съществуват много причини е, правителствата да се стремят към сключване на инвестиционен договор възможно инвестициите да са от полза за политиците в политическия им живот. Освен това, по много причини договорите за инвестиции могат да бъдат полезни за бюрократите. Но ако има една, може би фундаментална причина държавите по света в продължение на десетилетия да поемат такива задължения, е тяхната вяра това е тяхната вяра, че те ще могат да а, отразяват да, да оказват влияние върху чуждите държави чрез капитала, който насочват на там. Пряко или не пряко, но някакво отражение, някакво влияние има. Самият факт, че един договор за инвестиции между Европейския съюз и Китай ще влезе в сила, евентуално ще доведе до по-голямо хармонизиране на инвестиционните отношения. Но това не може да бъде самодостатъчен аргумент за преговорите. Не е достатъчен договор за, т.е. довод за преговорите това, че един такъв договор ще даде на някои инвеститори достъп до арбитраж, какъвто не са имали в миналото. Това не може да бъде самостойна политическа цел, а по-скоро то е средство за постигане на други цели. Също така няма значение дали ще се повиши а, националното богатство. Е, не би трябвало да изхождаме от погрешни презумпции. И економиката на е, и инвестициите е тази, която има значение и за Европейския съюз, и за Китай. Това означава, че преди да започнат преговори, ключовият въпрос, който трябва да получи отговор е дали ще има осезаемо отражение този договор върху разходите по сделките. Ако ще има осезаемо отражение, това може да бъде сериозен договор за започване на преговори. Ако обаче разходите няма да се повлияят, нуждаем се от други е, много силни доводи, за да започнем един дълъг и скъп процес на преговори, който да доведе до много-много тежки международноправни задължения за двете страни. Какво значим за отражението какво знаем за отражението на договорите за инвестиции е, върху разходите, които правят инвеститорите в чужбина. Няма да навлизам тук в детайли за статистическите данни. Липсата на добри данни за двустранните инвестиционни потоци означава, че не можем да правим дори е, надежни прогнози за многостранните инвестиционни прогнози. По-интересно е, е да се вслушаме в това, което ни казват инвеститорите. През последните години е имало доста изследвания, включително правени в Китай. Някои от тях са с доста ограничена стойност, защото или изхождат от ограничени извадки, или пък а, задават погрешни въпроси, изхождат от погрешни въпроси, в някои случаи страдат и от двата недостатъка. Инвеститорите никога няма да кажат, че не им харесва идеята за договор за инвестициите. Винаги ще очакват от един такъв договор допълнителна защита. Тоест, основното за политиците, включително политиците в тази зала, е дали инвеститорите харесват договорите за инвестиции, а дали се ползват от тях в своите инвестиционни решения и ако да, как? През 2000-та година Европейската комисия проведе проучване сред инвеститорите за двустранните инвестиционни договори с простички въпроси. Знаете ли за тези механизми? Най-честите отговори бяха елементарни. Не. 50% нямаха и представа какво означава двустранен договор за инвестиции. Само 10% от, инвести... от запитаните инвеститори бяха използвали тези договори в своята инвестиционна дейност. Без значение е, обаче дали е, по отношение на спорове или на инвестиционни решения. Е, не бива обаче да изпитваме скептицизъм е, във връзка с значението на е, тези договори. Е, инвеститорите от 2000 година насетне е, са свидетели на все повече спорове и за това значението на договорите всъщност расте. Е, договорите е, в по-голямата си част не предвиждат е, разпоредби относно пред, периода предхождащо установяването, нито разпоредби за решаване на спорове. докато споразумението между Европейския съюз и Китай вероятно ще включва такива клаузи, което ще го направи по-полезно. им се от по-ново изследване което да проучи значението е, на тези договори за реалните инвестиционни решения, за влагането на капитал в чужбина. Такова изследване всъщност има. Преди няколко а, е, години един колега американец а, е, проведе а, проучване сред 75 юрист консулти в 75 водещи американски дружества за значението на инвестиционните договори и за това как те се отразяват върху инвестиционните решения. Е, интересен беше резултата. Е, някои юристи много добре познаваха инструмента на тези договори, но всъщност те бяха малко. Е, по-голямата част не бяха запознати с механизма на договорите за инвестиции и не знаеха дали тези договори играят някаква роля за обема на капиталите, влагани от американци в чужбина. Това е много важно. Нека за момент си представим, че е, инвестиционният договор между Европейския съюз и Китай ще отвори значително пазарния договор, е, достъп е, извън това, което Китай е готов да признае в близко бъдеще. Разбира се, това е възможност, въпреки че подлежи на договаряне. Ако изходим от това проучване, дори при тази хипотеза няма да има много голямо отражение върху решенията на европейските инвеститори какво и как да инвестират в Китай. Естествено, може да има и косвени начини, е, по които един договор за инвестиции може да се отрази върху инвестиционните потоци между, двете, между двамата партньори. Някои детайли са твърде технически по характера си, но все пак дава се известна гаранция на инвеститорите. По-ефтин е, така да се каже, политическата застраховка, когато предприемате инвестиции, ако има договор. Освен това, може би се свежда до минимум разходът за извършване на една сделка. Това е важно. Защото именно чрез е, застраховането и чрез намаляването на разходите се влияе върху съзнанието на инвеститорите. Това обаче на теория, на практика е по-различно. Преди няколко години аз направих едно голямо проучване е, на е, застрахователите, които застраховат политически риск. Е, и респондентите казаха, че едва ли някога са се съобразявали. Почти никога не се съобразяват с тези договори. Обаче само германската програма за застраховане се съобразяваше с тези договори по правило. Британската агенция за чуждестранни инвестиции а, отговори, че тези споразумения дават известно спокойствие, но не се взема предвид в конкретни проекти. Същото казаха и холандските те е, колеги от Агенцията за стимулиране на чуждестранни инвестиции, така и е, Швеция, е, също и е, Световната банка отговори подобно. Свършвам и времето. Е, за това ще кажа, че от частните застрахователи абсолютно по същия начин се отговори. Те много рядко вземат предвид тези е, договори, когато оценяват риска на съответния инвестиционен проект. Какво означава това? Всичкото. Договорът между Съюза и Китай евентуално може да се отрази върху структурата на инвестициите между Европейския съюз и Китай, но много рядко ще има някакво отражение върху дестинацията на инвестициите или върху техния обем. За заинтересованите и тези, които участват в преговорите, включително хората в тази зала, всичко това означава, че трябва да има много силни политически доводи, поради които бюрокрациите в Китай и в Европейския съюз да започнат нещо, което бих представил като много скъп и много продължителен преговорен процес. Политическия капитал, който ще е, бъде инвестиран в този процес, не може да се използва в никаква друга сфера е, в отношенията между Китай и Европейския съюз. Е, ще доведат ли тези преговори до по-големите реформи? Е, които очакваме да видим. Може би да, може би ще има основателни политически причини за започване такива преговори, но поне от економическа е, гледна точка смея да твърдя, че е, резултатите, които можем да очакваме, ще бъдат много по-скромни. Благодаря е, много съм изненадан, че тези, които сте питали при изследванията си, дори са знаели какво представляват инвестиционните договори. Защото в а, е, е, моите, а, сред моите избиратели някои не знаят кой е министър-председател на Великобритания, така че е много необичайно, че хората чак толкова много знаят, а, си представят, що е той договор за инвестиции. Благодаря. Следващия ни оратор е професор Вен Хошан аз искам да ви помоля да ме извините. Хелмут ще ме замести на председателското място. Um, um, Добър вечер, уважаеми дами и господа. Искам първо да благодаря на Комисията по международна търговия за поканата да а, обсъдя взаимоотношенията и а, между Европейския съюз и Китай за мен е особена чест да бъда тук, защото всъщност съм написах една статия преди 12 години за новата а, рамка на отношенията между Европейския съюз и Китай и там се предлагаше а, договор за двустранни инвестиции между двете страни и аз много се радвам, че тази тема се обсъжда сериозно. Разбирам, че съм единствения юрист, така че ще се съсредоточа а, върху правните аспекти и ще подходя към въпроса от юридическа гледна точка. Ще се опитам да говоря за три аспекта. Първо, каква е сегашната правда рамка за отношенията с Китай. Второ, защо трябва да се разглежда едно такова споразумение? Кои са правните въпроси, свързани с, с инвестиционните договори? Сега ще задам въпроса каква е сегашната правна рамка в инвестиционните договори Отношения, мисля, че отговор е, че те са фрагментирани. Има споразумение с отделни страни, има международно-правни аспекти и вътрешно-правни аспекти. Има двустранни споразумения между Китай и Европейската общност, която сега се нарича Европейски съюз, и между Китай и отделни държави. Това е свързано с конвенциите ИКСИТ, МИГА и споразуменията на Световната търговска организация – за инвеститорите. Конвенцията МИГА специализира в предоставянето на гаранции за чуждестранните инвестиции. В споразуменията на СТО се уреждат въпроси, свързани с международните инвестиции и международната търговия с токи и включително, например, местното, местното счетоводство, търговски баланс и така нататък. Има и вътрешно законодателство в държавите членки, което ще а, играе известна роля в тези взаимоотношения, включително и китайското право. Ако говорим за двустранната правна рамка, трябва да споменем двустранните договори. Понякога има проблеми, защото тези двустранни договори са непълни. Китай е подписал 26 двустранни договора, 23 от тях са влезли в сила, а с Ирландия изобщо не е подписано такова споразумение. И тези договори всъщност не са а, с вътрешна последователност от гледна точка, например, достъп до международен арбитраж а, или защитата, която се предлага в тези двустранни договори. В много малко от тях се говори в количествен аспект за компенсациите, за обещетенията в други договори. И така, сред 26-те договора, се наблюдава различна защита, което създава известна дискриминация. Също така ефекта на най-облагодетелствена нация е различен в тези договори и би трябвало да, създаде, да се създаде равнопоставеност без специални защити за определени държави. Ефекта за най-облагодетелствена нация всъщност не е сигурен. Той трябва да се разшири за, разпоред... за да обхване разпоредбите на споразумението. Има и други споразумение, търговско и економическо сътрудничество, например. То е по-широко, но а, му липсва а, възможността за а, прилагането на задълженията. Говори се, разбира се, за споразумение за партньорство и сътрудничество още от 2007 година, то подлежи да се осъществи. Оценката на сегашната правна рамка показва, че тя не е нито пълна, нито последователна. И следователно тя е или твърде обща, или твърде специализирана. Двустранните споразумения са твърде специализирани, други са твърде общи, някои са непълни или други са вътрешно непоследователни. И защо трябва да разгледаме двустранно споразумение между Европейски съюз и Китай. От гледна точка на Китай, можем да кажем, че по този начин се засилва двустранната правна защита, ще може по-лесно да се работи. По този начин Ирландия ще бъде включена. А, също така споразумения, които не са влезли все още в сила с някои държави, ще бъдат включени и ще има либерализация на достъпа до пазара, ако тази точка се включи в тези договори. Също така това може да доведе до подобряване на вътрешните правни системи, например, в Китай. Това може да доведе до подобряване на инвестиционното законодателство включително и основните закони в тази сфера, включително и изпълнението на някои от тези е, закони. Също така може да се получи един ефект на преливника, защото това би облегчило правни реформи и в други сфери. Това може да се пренесе също така и в договорите между Китай и Штатите. Също така може да се подобрят законите, разпоредбите на многостранно равнище във връзка с, с преговорите за инвестиции, защото а, нагласата и на Европейски съюз, и на Китай е положителна при водене на преговори за многостранни споразумения за инвестиции. А, също така а, това може да облагодетелства както развиващите се, така и развитите страни. Съвсем накратко ще кажа какви са основните аспекти, свързани с потенциални преговори за двустранни преговори между Европейски съюз и Китай. Става дума за либерализация на инвестициите, насърчаването им и а, устойчиво развитие. Либерализацията на инвестициите може би най-важният аспект, защото в миналото Китай никога не се а, а, съгласяваше с предварително установени задължения. Дори в а, последното споразумение, което беше сключено с Китай, с Канада, извинете, Китай не се ангажира с предварително установени задължения. Това е основна практика с европейските държави, но Европейски съюз настоява за либерализация на инвестициите. Много експерти работят по тези въпроси. Това е много важно. А, също така се подчертава достъпа до многостранни преговори и това е един от основните проблеми, който ще бъде разглеждан. Това ще бъде обаче много труден въпрос, защото и двете страни нямат опит в сферата на либерализацията на инвестициите. Технически въпрос е да се измисли, да се обмисли положителен списък и отрицателен списък на подходите. Моля, обобщете, казва председателя. Всъщност проблем е, че това не е правено до сега. Следователно трябва да се прецени какво може да се включи в преговорите и това е най-трудната част. Също така други проблеми с защита на инвестициите. Това е включено в повечето двустранни договори. Просто трябва да се повиши нивото му също така решаване на спорове може да бъде проблем, защото отново Европейския съюз, за Европейския съюз това е нова идея. Също така кой ще да поеме отговорност в защитата на евентуални спорове и така. Съвсем накратко искам да а, кажа, че Европейски съюз и Китай са а, много ключови инвестиционни партньори и е инвестиционна е, е инвестиционен договор ще помогне да се засили партньорството и да се реализира потенциала. Може да има много правни проблеми, но най-важният проблем ще бъде свързан с достъпа до пазарите и с либерализацията на инвестициите. Благодаря, господин професор Венчо Ша. И сега искам, честно казано, да използвам последните пет минути да попитам комисията как биха искали да а, подходят към двете заключения, защото европейската европейската позиция беше много ясна. На ние нужно споразумение за инвестициите. Следователно, искам да ви дам възможност да отговорите за, в оставащите ни 5 минути. Благодаря, господин председателю. Ето какво е положение. Преди влизането в сила на Лисабонския договор беше раз, разделена компетентността. Европейският съюз е, договаряше задълженията, свързани е, с достъп до пазара е, в своите търговски споразумения. За това отговаряше и в преговорите за СТО, но е, нямахме компетентност за защитата на инвеститорите. Отделните държави членки решаваха този въпрос. Резултатът е, че всички държави членки, с изключение на Ирландия, имат двустранни договори за инвестиции с Китай. Решението дали е полезно да има договор за инвестиране е, с такъв е, е, стратегически партньор като Китай е вече взето и то е в положителен дух. Всички държави членки, с изключение само на Ирландия, която не е договаряла никакъв двустранен договор за инвестиции, са преценили, че инвестиционните договори могат да бъдат полезни. Сега сме в положение, в което можем да изберем между две възможности – Първата възможност. Всички държави членки, е, които искат да бъдат защитени, е, могат да бъдат защитени е, с двустранните договори, но те се различават много. А другата възможност е да се възползваме от единството си като Европейски съюз. На последователни а, срещи на върха с Китай, Европейският съюз е стигнал до извода, че е смислено да се договори един нов договор за инвестициите с Китай. Но инвестиционният договор а, не може да се а, състои само в обобщаване на действащите двустранни спогодби за инвестиции, защото това няма да е достатъчно да се решат много от въпросите, които обсъждахме днес след обед. За някои недостатъци в инвестирането, особено, що се отнася до китайския пазар. По тази причина позицията ни е следната. Ако искаме да изминем целият процес по договаряне на инвестиционно споразумение с Китай, трябва да включим в него и елементите, свързани с пазарния достъп, защото според нас, ако тези елементи бъдат включени, ще имаме много по-мощен правен механизъм. Ще намалим разходите за економическите субекти и ще интегрираме по-добре економиките на Китай и Европейския съюз. Подготвяме се за това. Естествено, тук много са въпросите свързани с детайли, с съдържание но положително е посланието, което ни изпрати китайското ръководство на последната среща на върха. Беше ни оказано, че преговорите по едно споразумение за инвестициите трябва да включат всички въпроси, притесняващи едната или другата страна. Но явно, че те са открити да започнат преговори в които да се разисква и проблематиката на пазарния достъп. Нуждаем се от по-ясни указания от страна на китайската администрация за това доколко тя е готова да проведе такива преговори. И когато получим тези по-ясни указания, със сигурност намерението ни ще бъде да внесем проект на препоръка за директиви и за указания за водене на преговори комисията е, ще е, приеме такава препоръка е, заедно с оценка на въздействието. Оценката на въздействието непременно ще окаже, че включването на елементи, свързани с пазарния достъп в едно бъдещо споразумение, ще допринесе за създаването на работни места, повишаване на конкурентоспособността и растежа на европейската економика. И разбира се, в оценката на въздействието ще се отразят всички слабости в сегашните отношения. В интерес на изтичащото време няма да ви давам повече подробности, но ви благодаря за вниманието. Благодаря. Това ще постави въпрос. поне аз би го задал. Как и кога ще има оценка на въздействието? Кога може Европейският парламент да се ползва от такава оценка? А кога ще може и обществото да се ползва от такава оценка, защото нашето заседание се предава в интернет? значи кога ще можем да разчитаме на вашата оценка? И втори въпрос, който също се поражда, от личния си опит зная, че инвестициите някога, някой път могат да попречат на економическото развитие в отделни отрасли, защото ограничават конкурентоспособността на тези отрасли. Това го знае и от опита на Германия. И ми се струва, че трябва да се помисли отново в каква посока и съобразно какви критерии е, да е, се опираме на вашата инвестиционна политика. Аз е, по тези причини бих бил привърженик на идеята за сключване на договор за инвестиции, въпреки че от Оксфорд току-що ни казаха, че такъв подход не би бил лишен от някои въпросителни. Може би ще бъдете в състояние да ни кажете накратко за това за какви срокове говорим. Благодаря работим по препоръката за указания за преговори. Както казах, поддържаме връзка с китайските компетентни органи, защото се стремим да вникнем в техните намерения, така както и те се опитват да разчитат нашите намерения. Когато препоръката за указания за преговори бъде приета от комисията, ще бъде приета и оценката на въздействието. И тогава ще бъде взето решение и за декласифициране на проучването, за неговото разсекретиране осветяване. И тогава, разбира се, ще го предложим на обществото. За момента може да се каже, че няма оценка на въздействието, тъй като колегиумът на комисията не е одобрил такава. Във връзка с вашата бележка за инвестициите и това могат ли те да попречат на економическото развитие, да, ние възприемаме инвестициите като нещо положително, положително е, в цялост. Е е, общият им ефект е положителен. Знаем, че в процеса на либерализация някои отрасли печелят повече от други. И е, има отрасли, които така омекват, е, ако мога така да се изразе, повече от други. Значи, именно за това искаме да обвържем преговорите с елементите за пазарен достъп, тъй като тук ще включим и някои по-деликатни отрасли, към които трябва да се подхожда по- е, внимателно когато искаме тяхното отваряне. Във връзка с нормативната уредба, един двустранен договор за инвестициите, обикновено не предвижда изключение от прилагането на националното право. Тоест, инвеститор, който идва да инвестира в Европа, е длъжен да се съобразява с законодателството както на Европейския съюз, така и на съответната държава членка, в която извършва инвестицията си. Ние съвсем очевидно твърдо ще се придържаме към този принцип и в бъдеще. А, благодаря, казва председателят. А, естествено, че никога не а, стига времето на едно такова интересно изслушване. Искам да благодаря на колегите, които а, позволиха да се организира а, тази интересна предизвикателна дискусия. Може би ще имаме нужда и от следваща. Искам специално да благодаря на професор Шуан и на всички други участници за тяхното присъствие тук ще приключа а, изслушването. Благодаря на всички ви за ценното участие. Благодаря на комисията. Благодаря за нейната готовност да отговори на поставените въпроси. Мисля, че това бе много ползотворна и обогатяваща обмяна на мнение а, с много интересни идеи, предложени от различните участници. Обеден съм, че по-нататъчната работа на нашата комисия, както и е, в групата за наблюдение на търговските отношения с Китай, е, ние от Европейския съюз е, можем да дадем още, да допринесем още с цел да започнат в крайна сметка преговори по двустранен договор за инвестициите между Европейския съюз и Китай. Нашата комисия ще следи много търпеливо и много внимателно всичко ставащо в тази връзка. Благодаря на всички участници, благодаря сърдечно и на преводачите за това, че работиха извънредно. И Последната ми бележка е, че всички изказвания от днешното изслушване ще бъдат качени на веб страницата на Европейския парламент, в частност на нашата комисия, само след няколко дни. И е, така ще имате възможност да се запознаете е, с всички техни детайли. И също така Искам да уведомя е, всички членове и е, персонала, че следващото заседание на нашата комисия е насрочено за, насрочено за 26 ноември от 3 до 6.30 след обед, както и на 27 ноември, когато ще проведем гласуване. Благодаря и довиждане.